Добро утро, уважаеми дами и господа. Е, нека продължим заседанието, което прекъснахме вчера. Започваме с точката от дневния ред 8. Изслушване на бюджетния контрол на Европейския инструмент за финансова стабилност, AFS, и Европейският механизъм за финансово стабилизиране и Европейския механизъм за стабилност. Ние се радваме, че днес на нашето заседание. Имаме висококаратни, висококачествени експерти. Поздравявам председателя на Европейската смет, Сметна палата, господин Калтера. Чудесно е, че днес сте сред нас. Ние много високо оценяваме вашето присъствие. Имаме една високопоставена делегация, водена от господин Ламасур в Люксембург. Тя посещава а, палатата в Люксембург. А, това е комисия от бюджет, от, това е делегация от комисията за бюджетен контрол, така че много се радваме, че вие сте тук сред нас, защото темата е много важна, а именно как финансовите инструменти могат да фин... стабилизират ситуацията в еврозоната и как Европейския парламент може да допринесе за тази стабилизация. Също така приветствам моята колежка госпожа Иванова. Тя е докладчик на Европейския парламент по темата. Уважаеми дами и господа, както след е, заседанието на координаторите, на което бе решено да се проведе това заседание, съществуваше надеждата да сме информирани за обхвата, за действието на Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за финансово стабилизиране и Европейския механизъм за стабилност или пък да знаем какво ще включват различните пакети, но за съжаление нямаме тази информация. Европейския парламент не е информиран по тези въпроси и се надявам, че ще се задълбочим в тези пунктове в течение на нашата дискусия ще спомена просто едно становище на експерти на шефа на финансовата група в Германия, която потвърди нашето становище, именно, че Европейския инструмент за финансова стабилност е инструмент, който не може да предотврати кризата. За тази цел трябва една стратегия на развитие, която да събуди доверието в Европейския съвет, съюз, извинявайте, да го събуди, да го възстанови отново. Съвета и комисията ще поемат надзорна функция, а пък съвета ще информира държавите членки за бъдещите развития. Европейският парламент, като единствената демократична институция, директно избрана от гражданите, също трябва да поеме една контролна функция и това въжи както за ЕМС, така и за другите два инсти... инструмента. Тук има дефицит на демокрация, тук има недостиг на контрол, е, който не се посреща добре от гражданите и тези дефицити трябва да бъдат преодолени. Това е старият принцип на демократичната система, а именно е, публични средства да не бъдат подлагани на риск и да бъдат контролирани от директно избраните те депутати. Уважаеми дами и господа, тези становища сочат, че ние като Комисия по бюджетен контрол трябва да се заемем с тази материя и да включим Европейския парламент в контрола на тези механизми. Радвам се, отново искам да подчертая, че имаме високопоставени експерти, които ще осветлят различните аспекти на тези механизми. Още в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за миналата година, Комисията по бюджетен контрол подчерта важността на тези механизми. По, отнош... по отношение на ЕМС, а, ние бихме искали да има една добра отчетност, един добър одит, за да може да осигурим пълната прозрачност и достоверността на данните и статистиките. Отчета за освобождаване от отговорност който бе прият през март от нашата комисия, подчертава и потвърждава тези изисквания и казва, че МС трябва да бъде договорен от държавите членки, които искат именно да имат такава отговорност. Тоест, в нашата дискусия ние ще бъдем информирани, информирани от актуалното състояние на нещата и аз се радвам още от сега на бъдещата интересна дискусия. Нека да ви представя накратко пете е, оратори. Ще започнем с презентацията на Роланд Шонкар от PricewaterhouseCoopers е, по темата задълженията на бюджета на Европейския съюз по отношение на МФС и МС и на места на Европейския парламент във връзка с бюджетния контрол. След това ще говори господин Калин Анев, генерален секретар на Европейски инструмент финансова стабилност и Марко Бути, генерален директор на Генерална дирекция економически и финансови въпроси. Те ще ни информират от перспективата на менеджера. След това ще говори Вито Калтейра, председател на Европейската сметна палата и господин Хорст Ерб, член на Федералната сметна палата в Германия който ще осветли националната перспектива на проблема. Поради болест, председателя на <clears throat> Нидерландската сметна палата, извинявайте, поправя се оратора, заместник председателя на сметната палата в Холандия, Кейс Вендрик няма да дойде, той от негово име ще говори негов заместник Ян Бру. Вантер Бост. От тази дискусия ще разберем какви са задълженията, какво е становището на сметните палати в държавите членки и как те, какво е тяхното отношение към тези механизми. Имаме пет части, по които ще три части, по които ще протече нашата а, дискусия. Ще започнем както казах, с председателя на PricewaterhouseCoopers. След това ще бъде осветена външната перспектива, след това перспективата на националните сметни палати. Уважаеми дами и господа, аз се радвам, че нашето изслушване е, се следи с интерес и отвън и това благодарим на инициативата на, зам... на нашия заместник-председател, на нашата докладчица Иляна Иванова, която много, си... много сериозно се занимава с темата и е успяла да ни представи един много компетентен доклад. Госпожо Иванова, вие сега имате думата за въведителни бележки. Thank you, Chair. Dear colleagues, uh, I'm благодаря, господин председател. <clears throat> Скъпи колеги, много се радвам, че Комисията по бюджетен контрол организира това изслушване днес. Времената са много интересни и много трудни. Публичните задължения достигнаха в някои страни членки на запомнени нива а, и Европейския съюз беше задължен да се намеси, за да спаси еврозоната. Миналата година ние приехме пакета с 6 законодателни мерки за економическото управление на еврозоната който ще даде отражение в средно и дългосрочен план. Нуждаем се бързо от инструменти за финансова стабилност, които да ни помогнат да преодолеем трудните економически времена. Европейския съвет реши да създаде два временни инструмента за подпомагане на страните членки. Европейския механизъм за финансова стабилност и Европейския инструмент за финансова стабилност. Тези два инструмента трябва да бъдат заменени от МС. Тези инструменти бяха създадени с една и съща цел, а именно да подпомагат страните членки в времена на економически затруднения, да им помогнат да направят структурни промени, да установят контрол над своят бюджет беше е, направен анализ на действието на двата инструмента EFS и EMFS. Е, и сега се радвам, че имаме различни представители от е, механизмите за стабилност, Сметната палата, националните е, сметни палати, комисията. Добре дошли на всички. Е, днес ще обсъдим накратко трите финансови инструмента е, е МФС дава възможност на комисията да заема на страните членки средства За Европейския парламент е напълно естествено да поеме ролята на наблюдател върху тези процедури на отпускане на средствата и освобождаване от отговорност. Европейския, Европейската сметна палата извършва одит е, на а, е, двата вида операции, е, извършвани от е, механизма. Европейския парламент изобщо не е включен в мониторинга на операциите, извършвани от инструмента. ФС а, е ФС се нуждае от допълнителни разпоредби, касаещи външния а, одит. Новият е, механизъм е, е създаден въз основа на а, а, договор а, а, и ще получи от по финансиране. Европейския парламент обаче е загрижен а, за а, контрол над изразходване на тези средства, тъй като договора не предвижда достатъчно разпоредби, гарантиращи външния а, одит. Външният одит на ЕМС ще бъде извършван от Сметната палата, тъй като нейни представители ще бъдат членове на борда на директор-Рите. Миналата година бях определена за докладчик по тази тема, свързана с двата инструмента за стабилност. Днес в първия панел на нашето изслушване ще ни бъде представено изследване по този въпрос и ще осветли разпоредбите за контрола върху двата а, инструмента за а, стабилност. Ще бъдат засегнати въпросите на общественото отчетност и контрола на двата механизма. Отговорността за докладване за всички операции и естествено въпроса за политическия надзор, който ще упражнява парламент и одит от страна на сметната палата анализа. В анализа е включен и програмата за платежния баланс. Още 50 милиарда евро ще бъдат задълженията към европейския бюджет, ако всички предвидени средства бъдат отпуснати. А, и за това в програмата за одит трябва да включена и, е, включен и този баланс и тази програма. Следващ, е, също така ще имам доклад за обществената отчетност и контрола над механизмите, ролята на надзорните органи и ще осветлим след това и националната перспектива. За сега имаме 60 милиарда от ЕМС, плюс а, а, допълнителна сумата европейския бюджет. Всичко това са плащани от европейския бюджет за 2012 година. А, никой до този момент не е попитал парламента за тези средства. И се надявам след това изслушване да имаме ясни отговори за това как а, а, парламента да вземе участие в тези важни въпроси, тъй като ние представляваме нашите дънакоплатци. Надявам се на добра дискусия и ви благодаря за вниманието. Благодаря, колега Иванова, за представянето на тази толкова важна тема. Сега каня господин Жанкар от PricewaterhouseCoopers. Заповядайте при нас, за да представите проучването, което е направено. За нас е, е голямо удоволствие да ви изслушаме. Добре дошли и заповядайте. Уважаеми депутати, уважаема госпожо председател, уважаеми оратори. Аз искам да се възползвам от е, възможността и да ви благодаря за това, че поканихте е, PricewaterhouseCoopers да представи основните заключения. аз се наричам Ролан Жанкар и съм партньор в е, PricewaterhouseCoopers в Белгия. В залата присъстват още трима колеги, които са отделили много време на това изследване. Мисля, че всички сте получили копия от изследването. Това е една предварителна версия на документа. Много е важно да имате предвид това, защото все още е, много от документите са в процес на изготвяне и са поверителни. Е, става дума за документи от Европейския механизъм за стабилност. За това ние се възползваме единствено от е, документи, които са налични. Тоест, ще имаме възможност да оформиме изследването си окончателно, когато е, получиме достъп до нови документи и след като приключи това изслушване. Из- каква беше целта на проучването? Както каза госпожа Иванова, от нас се искаше да огледаме как функционират два механизма, създадени по времето на кризата. Е, от една страна механизма за финансово стабилизиране, механизъм създаден през 2010 година както обясни госпожа Иванова, той дава възможност на комисията да заема средства от капиталовите пазари и да отпуска тези средства на страните членки от еврозоната. Тези страни членки, които изпитват затруднения. Другият е, инструмент или механизъм е, е новият е, механизъм, механизма за финансова стабилност, ЕСМ. Договорът за този механизъм бе подписан неодавна и като юридическо лице, юридическа институция, това е една междуправителствена институция с капитал, както се казва тук, 80 милиарда като а, дейностите по отпускане на заеми ще бъдат а, обезпечени от страните членки. Тоест, а, този механизъм няма отношение към бюджета на Европейският съюз. Ние извършихме нашето проучване за инструмента за стабилност и механизма за стабилизиране по пет основни теми – ролята и отговорностите на съответните институции, адекватността на мерките за бюджетен контрол, разпоре... режима за външен одит, надежност на данните и статистиките и е, демократичен контрол. Проучването бе проведено на базата на документи, много проведени също устни интервюта, в доклада се обозначават лицата, с които сме разговаряли. Включили сме и едно обобщение и препоръки. Също така има една глава с по-подробно разработени резултати. Да разгледаме първо обобщението, ролята и отговорностите. На 11-та страница и 12-та на нашия доклад се обозначава, че ЕФСМ е механизъм, който може да се сравни с някои съществуващи финансови програми, като например програмата за подпомагане на Пладежния баланс. баланс. Така че за правителствата е, механизма за стабилизиране може да се сравнява с е, програми, когато е необходимо да има спешна финансова помощ. И независимо от функционирането на този по отношение на функционирането на този инструмент, е, механизъм има много документи, има коментари в, и в е, Евро... комисиите на Европейския парламент и така нататък. Решенията за отпускане на средства се вземат от съвета. Европейският парламент бива информиран за решението. По отношение на механизма, Европейския механизъм за стабилност ЕСМ, там вече положението е различно. Това е междуправителствена институция, не е част от институционалната рамка, чисто юридически на Европейският съюз. Ние проучихме договора за ЕСМ и стигнахме до заключението, че в определени аспекти – той отговаря на изискванията на парламента за освобождаване на, от отговорност. В доклада ни се обозначава това. Също отбелязваме, че при функционирането на ЕМС или ЕСМ на английски, някои органи на Европейският съюз ще бъдат ангажирани. Това са Комисията, Европейската централна банка – т.е. някои от органите на Европейския съюз са ангажирани директно или непряко. Сравнихме управлението на ЕСМ с други подобни сходни международни институции, отпускащи средства, като Международния валутния фонд и други. И констатираме, че управлението на Европейския механизъм за стабилност отговаря на основните критерии на, за управление на други подобни финансови институции. Два момента, на които трябва да се обърне внимание – по отношение на Европейския механизъм за стабилност, неща, които трябва да бъдат наблюдавани, са вторичното законодателство или подзаконовите актове, защото те те първа ще се доуточняват. А що се отнася до функционирането на механизма за стабилност, има още процедури, които следва да бъдат финализирани. Става дума за това как ще финансира управителния съвет, вътрешния одит, аудиторния съвет и също така взаимодействието на тази институция с върховните одитни институции. Budgetary... Второ, бюджетният контрол Механизмът за стабилност е, трябва да сте наясно, че заемането и отпускането на средства по този механизъм се отчитат в е, балансовия отчет на Европейския съюз, т.е. те подлежат на политически контрол по силата на процедурата за приемане на бюджета и освобождаване от отговорност. И като се има предвид, че тези процедури по отпускане и вземане на средства са отговорност на Европейската комисия, те също подлежат на одит, провеждан от Европейската сметна палата. Така че, според мен, парламента разполага с много информация за функционирането на инструмента за стабилност разполага и с докладите на Сметната палата, така че имат достатъчно информация. По отношение на новия механизъм ЕСМ, поради неговото естество, всъщност годишният отчет се одобрява от борда на гуверньорите и тези, този отчет ще бъде предоставен на националните парламенти, на Европейската сметна палата и върховните одитни институции. Тези е, счетоводни документи ще бъдат заверени от е, външни аудитори а мониторинга ще се извършва от директор, борда на директорите, които ще формулират съответните процедури за управление, финансово управление и управление на риска. Тук трябва да се внимава при е, въпроса за управлението на риска. Би следвало Европейския механизъм за стабилност да следва основните принципи за управление на риска на европейските банкови институции. Третата тема е външният одит. Както казах, ЕФСМ подлежи на одит от Европейската сметна палата, финансови одити, а също така и е, проверки за това дали се спазват изискванията и за качеството на работа. Мисля, че господин Калдейра ще обясни по-точно какво точно работят те по е, Европейския механизъм за стабилизиране, съществуващия. А в европейския, в новия механизъм е, дейността се наблюдава от аудиторен съвет, който наблюдава звеното за вътрешен одит, а също така и е, звеното за външен одит. Тъй като Комисията и Европейската Централна банка ще се намесват непряко в е, европейск ЕСМ, по този начин и е, Европейската сметна палата ще може да извършва одит на Европейската комисия и на Европейската централна банка в работата им по този механизъм. Е, що се отнася до средствата, те също могат да бъдат аудитирани от Европейската сметна палата. Четвъртата ни тема, която се очакваше да разгледаме са данните и статистиката. В е, ЕФСМ Европейската комисия използва данни от Евростат и данни подадени от страните членки. В е, миналото е, имаше проблеми с данните, но за момента са предприяти много значителни мерки за подобряване на качеството на данните. Става дума за одити на място и за включване на различни платформи за предоставяне на отчети. Комисията също използва определени данни и съответните одити се базират на, тази, на тези данни. Новият инструмент ЕСМ като цяло става дума за същите данни, които се подават от Евростат и от страните членки. Така че нямаме особени бележки различни за Европейския механизъм за стабилност. Що се отнася до чисто финансовите данни за ЕСМ, ще има годишни е, отчети, разбира се, и вътрешни и външни одити, както и данни постъпващи по процедурите за управление на риска. И накрая, последното, което разгледахме, е възможностите за демократичен контрол – Новият е, механизъм, така както и е, механизма за подкрепяне на платежния баланс, е, парламент, по тези програми парламента и комисиите му получават много информация в меморандума за разбирателство, за годишните отчети от одитите на Европейската сметна палата, така че в това отношение парламентът получава достатъчно информация, за да извършва своята функция на демократичен контрол. Тук трябва да се внимава. Естествено, в един а, момент а, инструмента за финансова стабилност ще прекрати своето действие, но заемите отпуснати по този инструмент ще продължават да бъдат обслужвани и това трябва да бъде наблюдавано. А що се отнася до новия механизъм за стабилност, там съществуват възможности за демократичен контрол от една страна от Европейският парламент, а също и, доколкото разбираме, националните парламенти също ще получават е, документация и информация. Годишните отчети на Европейския механизъм за стабилност и е, по силата на принципа за междупарламентарното сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти съществува възможност за упражняване на функцията на контрол. Следва да се обсъди дали е, годишните е, отчети е, на Европейския механизъм за стабилност, изготвени от е, директ, борда на директорите, ще бъдат подавани на националните парламенти и на Сметната палата. Е, също така в дискусиите следва да се настоява този документ да бъде предоставен и на Европейския парламент. Това е, е така, в най-кратък вид заключенията на нашето проучване и с е, удоволствие ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря, господин Жанкар. And... Вашата презентация очертава рамката и е, поставя въпросите, е, които ще се опитаме задълбочим малко по време на дискусията. За това ще предложа на комисията да се концентрираме върху въпроси, свързани пряко с е, представения доклад. Е, ще дам сега думата отново на колежката Иванова. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Жанкар, за задълбочената работа, която ни дава добра основа за дискусия. А, аз а, се интересувам от следното. А, смятате ли, че съществуващите механизми са адекватни и осигуряват достатъчно а, прозрачност? Имайки предвид че а, а, двата инструмента вече, документите по тях са приключени, а тези по ЕМС се е, е, подготвят. Има ли място Европейския парламент като контролиращ орган? Има ли място за Европейския парламент да упражнява контрол на тези два инструмента? Okay. Както споменах и в презентацията си, както е споменато и в доклада, мисля, че за МФС е, нещата са много ясно. В, е, ясни в следния смисъл. Трансакциите се отчитат в годишните отчети, т.е. има средство е, за директен надзор от страна на Европейския парламент това се отнася и за платежния баланс и Както споменах, нямаме особено, забеле... особено големи забележки. По отношение за М... ЕМС, е, е транзакциите ще се отчитат в пред една институция, която е междуправителствена институция. Тоест, тя ще е извън сферата на Европейския съюз от е, управленческа гледна точка. Но смятам, че въздействието върху бюджета на Европейския съюз ще е много ограничено, с изключение на някои ресурси, е, когато трябва да се намесва комисията освобождаването от отговорност ще бъде включено, освобождаването от отговорност ще засяга годишните отчети. Освен това, комисията ще въздейства и върху директното функциониране на МС, а, от аудиторска гледна точка, Сметната палата ще е в състояние да следи разходите, и да следи дейността на комисията и други органи на ЕМС. Сега вторичното законодателство. Има голяма дискусия за ролята на Сметната палата и на върховните одитни институции това, тяхната роля не е много ясна. Тяхната роля трябва да бъде оточнена във вторичното законодателство. Сметната палата и аудиторските институции ще играят роля в аудита на ЕМС, защото те ще са представени в борда на аудиторите, така че те ще следят вътрешния и външния аудит на Европейския механизъм за стабилност. Освен това, годишните отчети също ще бъдат представени на а, националните парламенти и на Европейската сметна палата. Така че има възможност за демократичен контрол. Благодаря. Аз имам още трима колеги, които искат да се изкажат. Най-напред господин Молде. Благодаря, господин председател. Демократи... Демократичният контрол все още не е ясен за мен. Когато говорим за 60 милиарда, които ще дойдат от европейския бюджет, е, европейският бюджет е се дава, се постановява от парламента, от е, съвета и това, което казва Купърс, че парламента винаги ще бъде информиран, а, просто защото се, това се казва в документите на комисията, това не е достатъчно за а, надзора на европейския бюджет. Европейския парламент е съзаконодател и би трябвало да е, има думата при разходването на тези 60 милиарда. Председателят, може ли да съберем три въпроса и да им отговорите заедно? Добре, значи тримата колега нека се изкажат. Сърен Съндъркарт е следващият колега. Благодаря, господин председател. Имам един допълнителен въпрос. Във вашата проучване, обмислили ли сте юридическото основание за механизма за стабилност? Sorry. I'm going to start again? Yeah, okay. Uh, nogle af de spørgsmål, vi har stillet, er allerede stillet, men jeg har bare to spørgsmål. Uh... Зададохме два въпроса. Правното основание – за механизма за стабилност и FSM, механизма за стабилизиране. Правното основание по договора е 122. Вие отчели ли сте това във вашия анализ? Смятате ли, че това правно основание е достатъчно? И вторият ми въпрос е по-практически насочен – как си представяте националните парламенти и тяхната възможност на практика да осъществяват наблюдение над новия механизъм за стабилност? Чисто практически, как биха могли националните парламенти да наблюдават е, транзакциите по, европейски, по новия механизъм за стабилност? само ще, ще бъдат ангажирани, примерно, парламентите само на конкретните страни, които са дали средства или как? И третия оратор е колегата Андреас. Благодаря, господин председател. Един въпрос. Един въпрос е за е ЕМФС. Някой ще аудитира ли механизма за финансово стабилизиране, когато приключи неговото действие? Ние ви казахте накратко, че ще има последващ за дълговете, които не са платени. И тези, този механизъм би трябвало в края на годината и в края на неговото прекратяване да бъде аудитирано. Никой не каза нищо по този въпрос. И сега по отношение на МС. Вие казахте, че Европейската сметна палата ще има определена роля при аудитиране на, на действията на комисията. Може ли да кажете каква ще е ролята на комисията по отношение на механизма за стабилност и как Европейската сметна палата ще се включи, ще аудитира? Благодаря, казва председателят. Доста широка палета от въпроса. Искам да ви помоля за отговор, господин Шанкар. Добре. Е, това са доста подробни, доста специфични въпроси, но не е проблем. Аз ще дам и думата на господин Ванден Гюде, който е, който е специалист и по-компетентен от мен. На първият въпрос ще отговоря. Въпросът беше това, което представи Жанкор в своята презентация за отговорността. Е, ние ще бъдем информирани за това, за средствата, които се отпуска Парламента няма да е включен в тези решения. Това сме го забелязали. Освен това, знаем, че за много за макроекономическата финансова помощ ще има процедура на съвместно вземане на решение. И мисля, че това отразява реалността, която вие описахте в Европейския съюз. И тази реалност е залегнала в договорите. Сега за националните парламенти и ролята на комисията. Ролята на комисията в ЕМС е, тя не може да се види в контекста на върховните одитни институции, само в контекста на ИКА. Е, може да се види като сътрудничество между върховните одитни институции и Европейската сметна палата. Ще има обмен на информация и тази информация може би може да бъде предадена а, нататък по веригата. Сега за при прекратяването и на при одита на ЕМФС, при е, прекратяването на неговата дейност. Е, много скоро ще започне един такъв одит, ако вече не, аж не е започнал. И последният въпрос. Последният въпрос. Това, извинявайте, какъв беше последният въпрос? What is the role of the каква е ролята на комисията в ЕМС? Да, ролята на комисията. Това е най-напред. Ролята е свързана с условността, с условията. Имаме меморандум за разбирателство, който ще бъде представен на държавите членки и там ще има възможност за мониторинг. Така ще видим как ще се развие процесът. Председателят благодаря. Благодаря за тези кратки и е, много ясни отговори. Що се отнася обаче до, нашите, до нашето време има може би въпросите, които още не са зададени, ще бъдат на тях ще бъде отговорено в презентацията на следващия оратор. Искам да поздравя, да приветствам господин Анев, генерален секретар на Европейския институт за финансова стабилност. Добре дошли, господин Анев. Много се радваме, че сте сред нас и имате думата за вашите въведителни, въвеждащи бележки. On the site. And the micro is on the left, yeah. Um, allow me to first thank you. Позволете ми първо да ви благодаря за поканата. Искам да представя и моя колега, директора за междуинституционални отношения и изследователска дейност. Към него също може да се обръщате с въпрос. Първо искам да кажа няколко думи за контекста. Е, както беше споменато в е, доклада, няма формално право или директно задължение на Европейския парламент за контрол е, над механизмите. Ние го правим на доброволни и неформални начала, защото смятаме, че е важно парламента да бъде информиран и ние се опитваме да бъдем колкото може по-открити и прозрачни. Надявам се да оцените това, което правим. Е, подготвили сме една презентация, която се надявам да сте погледнали преди това. Ще поставя само някои акценти върху нея. Ще отговоря след това на въпросите, които имате. На първа страница е, виждате пакета за финансова стабилност, който беше прият в края на 2010 година. 60 милиона в рамките на ЕМФС, е, е след това ЕФС с 440 милиарда и Международния паричен фонд 250 милиарда. В този този първоначален пакет бяха увеличени гаранциите, за което ще говорим малко по-късно. На втора страница а, очертаваме контекста. През юни 2010 година а, а, ЕМФС започна а, работа. А, Механизма за финансова стабилност а, беше а, учреден в рамките на а, люксембургското законодателство. А, Борда на директорите е, е, извинете, е, акционерите участниците с 70 те държави от еврозоната. В борда на директорите членуват 17 члена от избраните по-долу организации. Изпълнителният ни директор е Клаус Реглинг, бивш, генерален, бивш ръководител на генерална дирекция в Европейската комисия. На трета страница а, виждате малко повече данни за участието на различните държави на четвърта страница е мандата, който ни беше даден, но смятам, че това вече беше казано в доклада на PricewaterhouseCoopers. Е, така че аз ще мина направо от пета страница нататъка за бюджета, отчета и вътрешния одит, което всъщност е и моя тема. Нека да започнем с бюджетната процедура. Ние се опитваме да работим в частния сектор, използвайки колкото може повече инструмент от публичния сектор, за да изпълним задачите, които са ни поставени, за да можем в достатъчна степен да упражняваме бюджетен контрол. Ние изготвяме нашия бюджет в сътрудничество с останалите институции. Този бюджет се приема всяка година от борда на директорите. Ако има корекции към бюджета, се обръщаме към борда на директорите, за да получим тяхното одобрение. Провеждаме е, мониторинг с изпълнителния директор и с е, други е, ръководители. Е. И докладваме ежедневно е, за е, риска, което е една от е, перспективите споменат от Price е, PricewaterhouseCoopers, тъй като управлението на риска е, е важна част от работата на инструмента. Сега, ако погледнем е, външния е, е, одит, е, ние спазваме международните стандарти за одит и най-добрите практики на другите международни финансови институции, като например Европейската банка за възстановяване и развитие. Правим това първо, защото трябва да а, а, изберем външен аудитор, който изпълнява международните стандарти, базиран в Люксембург и защото сме задължени да правим това пред нашите а, а, инвеститори. екстерн, външния одит покрива повечето от аспектите, включително и управлението на риска. Ние докладваме не само веднъж годишно, за което сме задължени по люксембургското законодателство, което се прави от нашия борт на а, директорите, но също така и а, на доброволни начала. А, а, се отчитаме и извършваме а, одит и на останалите сметки. Сега ще ви е, дам малко повече е, информация за външното отчитане. Ние правим всичко, което се изисква от люксембургското е, законодателство. Е, отчитаме се пред е, Централната банка на Люксембург, е, Люксембургската статистическа е, агенция. Е, да правим това, а, за да дадем възможност на а, различните статистически агенции да дават информация за а, нашата работа. А, преминавам сега към вътрешния одит. Няма да се задълбочавам. Не сме задължени да го правим, но го правим, защото смятаме, че организация като нашата трябва да има звено за вътрешен одит, което да е независимо и по конструктивен начин да подпомага дейността и да допринася за подобряване на оперативната дейност, нещо, което ни подобрява като институция. Звеното за вътрешен одит се отчита директно пред изпълнителния директор и е независимо работи също така с външния ни аудитор PricewaterhouseCoopers, за да може да обясни взетите решения. На страница, от страница 11 нататък започват нашите разяснения за Европейския механизъм за стабилност. Както правилно каза предходния оратор, ЕМС е междуправителствена организация по международното право. Това не е европейска институция, но не е и частно дружество, както предходния механизъм. Основният капитал е 700 милиона, внесения капитал 80 е милиарда, извинете, е капитал 620 милиарда. Управлението е, е следното. Борда на директорите включва министрите на финансите. освен борт на директорите, е, Организацията им е борт на аудиторите. Съвен това а, а, ЕМС е, има и а, управляващ директор. Ние а, работим а, също така а, с а, борда на аудиторите. ще бъдат е, избрани от борда на директорите петима члена за съвета на е, аудиторите. Ще има два, е, няколко члена от Европейската сметна палата, независими експерти. Всичко това не съвпада с добрите практики на останалите международни финансови организации, с които ние се сравняваме, от които черпим опит. Опитваме се да създадем една структура, която да отговаря на най-добрите международни стандарти. На страница 13 са е, разясненията как е, работи нашия механизъм през изминалите години. Ще пропусна това е, и ще премина направо на страница 14 където сме дали извадки за някои членове от договора за създаването на механизма, които касаят външния и вътрешния одит. Ние сме заложили на това, което ние считаме за най-добри практики. Опитваме се е, да бъдем колкото може по-прозрачни. Ние публикуваме нашите годишни доклади на е, уебсайта. Е, ние желаем наистина в това отношение да бъдем колкото може по-прозрачни. Страница 15 се отнася до а, съвета на а, аудиторите а, и мандата, който те имат. В вторичното законодателство този мандат ще бъде допълнително разгърнат и отразява дискусията, която проведохме с страните членки. Е, в момента водим дискусии с седемте страни членки, които предлагат е, проекто е, текстове, най-вече, що се отнася до обхвата на одите, членовете на съвета на аудиторите, отчетността пред съвета на управителите и така нататък. Вторичното законодателство ще бъде прието през юли 2012, когато се създаде ЕМС, но ние вече водим дискусии, за да може да имаме вторично законодателство, което да подкрепя дейността и да отразява интересите на всички заинтересовани страни. В заключение на страница 17 се казва, че AIFS е, е създаден като е, добра практика, изцяло отговаря националните е, изисквания, приела международните стандарти за финансово отчитане, за управление на риска и така нататък. На доброволни начала ние се, сме приели добри практики и сме създали звено за вътрешен одит и доброволно се публикуваме отчети е с МС ние желаем да създадем а, още една институция, която да а, служи а, за пример. А, а, в договора а, се предвижда създаване на съвет на аудиторите а, и с очаквам с, удов... с интерес въпросите ви. Благодаря. Благодаря, господин Анев, за уводните ви бележки. Има ли въпроси, госпожа? Иванова. А, извънете, май твърде бързо поставих въпроса за въпросите. Е, всъщност е, ще чуем първо и господин Бути и след това ще обсъдим е, двете презентации. Затова добре е дошъл сега на господин Бути за следващата част от обсъждането на тези аспекти. Благодаря. Благодаря много за поканата. Това не е типичната ми дейност. Тук аз обикновено се представям в Комисията по економически въпроси, но много се радвам да бъда тук за този толкова важен дебат. Благодаря на госпожа Иванова за доклада също. И на PricewaterhouseCoopers за тяхното проучване – Оценяваме го, то допълва въпроса за инструмента за стабилност и за механизма за стабилизиране и новия механизъм за стабилност. Както се каза, механизма за стабилизиране се приема от регламент на съвета от 2010 година, където се дава право на комисията да заема средства на капиталовите пазари и да ги отпуска на страни членки, които имат затруднения страни от еврозоната. Тези средства са гарантирани от европейския бюджет и по тази причина комисията осъществява контрол на действията на този механизъм. Освен това, е, Европейския парламент може да упражнява контрол върху действията на комисията посредством е, бюджетната процедура и процедурата за освобождаване от отговорност. Но, както се е, каза тук, Европейският парламент няма директна е, правомощие за вземане на решение на отпускане на средства по механизма за стабилизиране по силата на правното основание на член 129. Европейската сметна палата има пълни права за одит върху програмата, а също така и по дейността на Комисията за е, заемане и отпускане на средства по ФСМ. Тоест, е, за нас Процедурата за публичен одит и парламентарен контрол е напълно адекватна за механизма за финансово стабилизиране. Този механизъм ЕФСМ е инструмент на Европейския съюз и по, този, е, по тази линия комисията винаги отговаря пред Европейския парламент. По същия начин, както програмите за подпомагане на платежния баланс и многогодишната финансова помощ, Сметната палата има пълна възможност да провежда одит. Също така има специална роля, в, определена в член 3 точка 5 за комисията, защото тя е задължена да предоставя меморандума за разбирателство на Европейския парламент и съвета. Освен това се предвижда на месечни оценки за изпълнение на условията, преди да се отпусне следващия транш от средствата. Тези отчети се публикуват и е, меморандумите за разбирателство се предават на Европейския парламент. Освен това, се изготвят е, е, редовно доклади към парламента и съвета за дейностите по заемане и отпускане на средства. Тоест, е, комисията предоставя значително количество информация за работата на програмата и вземането отпускане на средства. Тези дейности също така се отчитат и в е, годишните финансови е, отчети на Европейския съюз и съответно подлежат на процедурата на освобождаване на отговорност и на бюджетната е, процедура. Като цяло, комисията смята, че процедурната рамка на Фонда за финансово стабилизиране и разпределенията на ролите и отговорностите между институциите са адекватни. А що се отнася до мерките да се е, защити европейския бюджет, това е много важна тема за днешното обсъждане. Има достатъчно мерки, които да защитят европейския е, бюджет и съответно облигациите, е, отпуснати с европейско финансиране, с финансиране от Европейския съюз. Това са заеми така наречени back-to-back -back в евро и те не остават отворени позиции за Европейския съюз по отношение на лихвените проценти или валутните. При нормални условия е, пращанията от страните, които вземат тези средства, осигуряват възможността да се изплащат е, облигациите, издадени от Европейския съюз. Ако е, в случай евентуално на фалиране е, на, държа, на плащащата страна, е, управлението на комисията по отношение на средствата и правото и да се възползва от средства от страните членки и дава възможност за навременно плащане на всички задължения, включително задълженията по обликациите. В такъв случай си има и ще бъде правено предложение за изменящ бюджет по съответния бюджетен ред. Европейския инструмент за стабилност и Европейския механизъм за стабилност са две различни механизма за финансово подпомагане. И те са създадени извън е, рамката на европейските договори те дават е, техните дейности по отпускане на средства се под... гарантират от участващите страни членки, но нямат отношение към европейския бюджет, поне директно. Е, комисията има много важна роля. Това се предвижда в е, съответните договори за създаване на инструментите, защото тя трябва да договаря съответните условия за финансова помощ и да и осъществява мониторинг за това как се изпълняват тези условия. По този начин Европейския парламент също има възможност да осъществява контрол и е, съответно съответните проверки за това дали комисията се изпълнява отговорностите Що се отнася до прозрачността? Подобно на програмата за подпомагане на платежния баланс, всяка страна, която получава финансова помощ по някои от двата инструмента, ще бъде предмет на регулярни оценки за изпълняването на съответните условия. Ако са отпуснати заеми, ще се правят тези оценки на 3 месеца преди да се отпусне следващия транш от средствата. Съответните отчети се публикуват меморандума за разбирателство, който е подписан с тези страни, ще бъде предоставен на Европейския парламент, както се прави това в момента за финансовата помощ по ЕФСФ. Освен това, нека да подчертая нещо, което е много важно за парламента. Комисията предлага един нов регламент по член 136, където се цели да има хармонизация на процедурите между рамковото споразумение за ЕФСФ и договор за ЕСМ и е, многостранната рамка за надзор на Европейския съюз. Това ще даде възможност това е част от е, законодателните предложения, така наречения пакет от две законодателни предложения, където парламента има пълна роля по силата на процедурата на съвместно вземане на решение, пълна възможност да участва в приемането на този е, регламент. Отчетността на двата инструмента е, извършена е много работа, за да се осигури не само прозрачност, но и отчетност независимо от това, че те съществуват вън от рамката на договора за Европейския съюз. Първо, ЕФСФ има режим за външен или публичен одит. Това е компания установена в Люксембург, така че тя се подчинява на тяхния правен режим за одитинг. В учредителния и правилник се предвижда също, че трябва да има задължително назначени аудитори за 6 месеца. В момента външния аудитор е PricewaterhouseCoopers. Освен това има и вътрешен процес на аудитинг за проверка на вътрешните финанси и процедури, така както бе казано и от нашият колега. А, тъй като новият механизъм за стабилност е постоянен механизъм с значителен платен а, капитал, внесен капитал, а, се провежда работа съвместно с върховните одитни институции, за да може да се разработи един процес за одит, който да отговаря на международните стандарти и най-добри практики. Като режима за провеждане на одит и финансов контрол съответства с режимите на подобни международни финансови институции. Предвижда се три нива на одитинг. Първо вътрешно, второ външен независим одит и трето независим бор от аудитори. който борд от аудитори ще има право на инициатива за провеждане на независими одити по конкретни теми, по които се счете, че е необходимо. Годишният доклад ще се предоставя на националните парламенти и на върховните одитни институции, на членовете на механизма и на Европейската насметна палата, както и на вас, на парламента. Това съществено ще подобри прозрачността. Освен това, вторичното законодателство по, на механизма за стабилност се изготвя в момента по темата одитинг и ще учете е, мнението на европейските е, върховни одитни институции, които също така са е, прияти от Европейската сметна палата. Та, освен от чисто техническите аспекти, които документираме, дискутираме тук, искам да ви кажа и следното. Международния валутен фонд е, имаше среща, има, знаете, че има много сериозни напрежения на финансовите пазари и много често на тези международни форуми е, нас ни обвиняват, че не предоставяме достатъчно средства е, така, в защитни механизми. Трите механизма, за които говорим, се говори, че не са достатъчни като средства, но все пак е, факт е, че в тях съществуват е, много, много съществени суми, които защитават стабилността на еврозоната. Това, което се опитваме да направим и то се опитваме да положим максимални усилия е, независимо от това, че мобилизираме много съществени средства, да намерим начин да защитаваме европейския бюджет. Тези 60 60 милиарда са предвидени така, че да има достатъчно марш на маневри и само единствено в абсолютно катастрофални обстоятелства при огромен катаклизъм би могъл да бъде засегнат европейския бюджет. Така че в това отношение има създаден механизъм за пълна защита на бюджет. Второ, Цялата система за изграждане на защита на бюджета никак не е било, не беше лесно като работа за комисията. Още през май 2010 година, когато се създаваха инструмента за стабилност и механизма за стабилизиране, ние предложихме да има общностни инструменти. Но съвета тогава реши да не, ни, да не приеме изцяло нашето предложение – Решено бе да се създаде е, механизма за стабилизиране в е, общностната рамка и инструмента за стабилност извън рамката. Европейския, новия е, инструмент за механизъм за стабилност също остава извън европейската рамка. Така че никак не е лесно комисията да играе роля в цялата тази ситуация. Това, което ние се опитваме да правим през цялото време е да съчетаем максимално изискванията, процедурите, основните характеристики на тези инструменти, като подпомагаме дебата и да ги хармонизираме с процедурите и подходите, които съществуват в, на общностно ниво. И сме предложили регламент по член 136, т.е. в процедура на съвместно вземане на решение с Европейския парламент, да направим така, че да има съответствие на тези процедури и изисквания в максимална степен защото Европейския механизъм за стабилност, който ще започне да действа от е, юли, е, да може да бъде в пълна форма между е, правителствен инструмент. Ние поехме ролята за подпомагане на дебата с ясното съзнание, че чисто институционално това за нас не е лесно. Ние формулирахме условия, които са напълно съответни с пакета от 6 законодателни мерки и други законодателни текстове, а също и с предложението за нов регламент, който сега се обсъжда. Също така действаме в полза на защитата на европейския бюджет. Затова формулирахме и принципа за последващо наблюдение на програмите – което, както се чу тук, безпокои е, общност, обществеността и Европейския парламент и други институции. Е, постановихме този принцип с цел е, страните, които са взели средства да бъдат на, наблюдавани не само когато е, се отпускат е, средствата, но и след това. Това е едно от, един от основните елементи на нашите усилия. И затова призовавам Европейския парламент, а и съвета да приемат максимално бързо нашето предложение за регламент по член 136, защото по този начин ролята на европейските институции за защитните програми за бюджета само ще бъде засилена. Благодаря господин Бути, генерален директор на дирекция економически и финансови въпроси. Един директен въпрос към вас. Правилно ли ви разбрах, е, като казахте, че ролята на комисията в Европейския механизъм за стабилност в момента е много по-малка, отколкото в е, е механизма за стабилизиране правилно ли разбрах, в новия механизъм комисията има много по-малка роля за момента, отколкото в механизма за стабилизиране. За изпал... из... Ролята е същата за изпълняване, при наблюдаване на изпълняване на условията и за изготвяне на меморандума за разбирателство. Тоест, що се отнася до условията и трите инструмента, предвиждат една и съща роля на комисията. Това, което е различно, е, че в новия механизъм ние отговаряме и за операциите за заемане и отпускане на средства, което не е случая в инструмента за стабилност и механизма за стабилизиране. Question, the, the inter... А кой е отговорен точно в, за задаването на, на заеми в е, ЕМС. Е, нашите колеги могат да се намесват. Е, ЕМС оперира под контрола на борда на управителите. Това са министрите на финансите и Е, подлежи на контрола на борда на директорите, както бе казано и по-рано, който поема делегирана роля по тези въпроси. Това, а що се отнася до е, и както казах, що се отнася до заемите, това, отговорен за това е борда на директорите. Следващ въпрос. Е, да, няма какво да добавя това е международна организация, която се управлява от на директори и на управители. Е, има делегирани правомощия на е, изпълнителния директор. Благодаря, казва председателя. А сега давам думата на госпожа Иванова. Съвсем накратко. Благодаря на двамата експерти от е, AFS. Е, интересно е да чуем в третия панел коментарите на аудиторите. Но въпрос към господин Анев е, за ЕФСФ и ЕМС. Кой ще надзирава координацията? Е, един инструмент е специален инструмент, а друг инструмент ще съществува още една година с нови инструменти. Втория въпрос в случай на задействане на механизма за финансова стабилност, какво ще се избере? Кой инструмент ще се избере? Механизм, инструмента за финансова стабилност или ще се използва новия механизъм за стабилност? Кои са критериите за избор? И третия ми въпрос е какво е вашето мнение? Как ще се дават ли банковите лицензии за, по отношение на е, F- е и ФС. И въпрос към господин Боте. Вие казахте, че при обикновени условия, нормални условия, че ако имаме нормални условия, имаме обезпечения, които е, гарантират всички финансови дейности и че екстремна ситуация едва ли ще се случи, но аз съм малко резервирана. Имаме доста високо профилирани имаме риск за една подтрансакция. Имаме голям е, риск, който се е, идентифицира от пазарите. Защо смятате, че е, дори институции с високо профилиран индекс, с висок индекс за заеми, този риск няма да съществува. Дори за ЕМФС нямаме гаранционен фонд, така както е случая за ЕФС. Въпросът ми е как ще гарантираме и ще защитим европейския бюджет, защото мисля, че имаме висок риск. Well, Mr... И така бяха, имаше доста въпроси, господин Анев. Благодаря. А ще отговоря само на първия въпрос. По отношение на ЕМФ, ЕИФС e и ЕМС, как ще функционира координацията. Двата инструмента ще имат едно и също управление, т.е. едни и същи борт, борт на директорите. А същото се отнася и за мнозинството на персонала, който ще е в тези институции. Така че координацията, така както се предвижда, ще се осъществява от един и същи борт на директорите, един от същия персонал. Двете институции ще са в Люксембург, ще имат седалище в, едно и същ, в една и съща сграда. Но това ще са две отделни институции, които ще се управляват от едно и също място. Сега, Колегата ми ще отговори на втори и трети въпрос. Благодаря за втория въпрос по отношение на ролята в преходния период. Това също бе показано на слайд 13 на презентацията, която видяхте. Тук Съобщението на Еврогрупата преди две седмици беше много важно, решаващо, а именно, че съществуващите задължения до юли тази година ще бъдат обслужени от AFS, а пък новите задължения ще бъдат поети от МС т.е. съществуващите програми за Ирландия, Португалия и Гър Гърция ще продължат да съществуват и ще бъдат поети от ЕМС. Това, ако нещо ново се случи, тогава е, ЕМС ще поеме водещата роля. А сега на третия въпрос за банковите лицензи няма е, усилия за момент и да се получат банкови лицензии за AFS или за ESM. Господин Бути, благодаря за е, тези интересни въпроси. Най-напред, ние сме ние тък му преминахме реструктуриране по отношение на Гърция. Това беше най-голямата, най-голямата такава инициатива в историята. И даже с този опит, даже в тази ситуация ние сме защитили абсолютно бюджета на Европейския съюз и бюджета на, ев... на държавите членки и на публичните институции в еврозоната. Така че от тази гледна точка мисля, че е много ясно се вижда, че имаме голям капацитет за защита на публичния интерес. На второ място беше казано съвсем ясно, че има пълен ангажимент от Европейския съвет, от, европей... от държавите членки, от всички заинтересовани страни. По случая Гърция. Гърция е уникален случай и няма желание, нямаме намерение да повтаряме е, това, което се случи с Гърция. Не искаме да преживяваме тази ситуация отново. Решението е много ясно за приложението на доктрината от Товил. Това беше съвсем ясно казано и заложено в договора за ЕМС. Но независимо от това, естествено имаме и предпазни механизми за защита на европейския бюджет. Каква е, какви са механизмите? Каква е технологията? Ако обслужването на дълга не се случва от до 10 дена от трансфера, от те минус 7 платена, комисията ще използва своя, своите средства и ще използва средства от държавите членки по силата на член 12, алинея 3 от регламент 1150 от 2000 е, година. Е, по отношение на плащанията, Държавите членки имат на разположение три дена, за да реагират на искането на комисията и 14 дена е срока за ЕМФС и 7 дена допълнителен срок. Е, това се отнася. Имаме предпазни клаузи и предпазни механизми и за осигуряване на, фонд, на, на бюджета на механизма за стабилност. Предпазните механизми са различни за макроекономическата финансова помощ и за механизма за стабилност. Това се проистича от факта, че Макроекономическата финансова помощ са помощи извън Европейския съюз и ефекта на лоста за възвръщаемост е по-малък в случая отколкото в случая на заеми в рамките на Европейския съюз. Така че заеми в и заеми извън Европейския съюз, там има различни механизми на защита. 9% от общата сума е гаранцията за обезпечение. Използваме същия подход в случай на платежния баланс, на осигуряване на платежния баланс. В е, тази програма за подкрепа на платежния баланс сме интегрирали също подобни е, механизми. В този случай прилагаме един подход, един и същи подход и процедура, е, която се отнася и за новия механизъм за стабилност. Там срокът и в двата случая е 14 дена. Но бих искал да подчертая това, което казах в началото. А няма абсолютно никак, нямаме абсолютно никакво намерение да повторим а, опита, който получихме при реструктуриране на а, гръцката финансова система. Спазването на предварителните условия трябва да осигури това да не се случи никога повече. Председателят благодаря. Сега имам други колеги в списъка си, които да искат да се изкажат. Господин Гигол, Сиентекарт и така нататък. Ще направим два тура. Благодаря, господин председател. Аз е, не съм член на комисията по бюджетен контрол, член съм на комисия ЕКОН и имам един кратък е, въпрос, първо свързан с е, така, основното ми разбиране за нещата и още един по-конкретен към господин Бути. И слушах с голямо внимание това, което казахте за комисията, че е, тя се ангажира с европейския бюджет. Също е така чух е какви са сумите, определени за ирландския и португалския е, пакет е, и сравнявам реализираните економи 60 милиона от е ФСМ и 440 е, милиона от е, е, другия механизъм. 780 милиарда, 26 милиарда са определени за Португалия, Няма да повтарям цифрите за Ирландия, но те са подобни. 22,5 милиарда от е, ЕФСМ са били използвани от целия бюджет от 16 милиарда само 48,5 милиарда са използвани за Ирландия и Португалия, защото от другия фонд са използвани много по-малко. И аз се питам, сравнявайки тези суми, които са рискувани, така да се каже, от ЕФСФ. Питам се, защо а, нещата изглеждат по този начин? Защо отношението на използваните средства е такова? Защо от един фонд са използвани, един механизъм са използвани повече средства, отколкото а, другия? Това е първия ми въпрос. Какво е обяснението? И второ, какви са действията предприяти от комисията за промяна на това съотношение? И то промяна по такъв начин, който да се отрази по-добре на европейския бюджет. Господин Садегард има думата. Благодаря. В а, документите, които получихме от ЕФСФ, а, пише, че през юли 2013 година програмите ще спрат. И в тази връзка е и моя въпрос. Каква е крайната крайната дата, какъв е крайния срок или казано по друг начин. Кога смятате, че ФСФ ще умре, ще спре да съществува? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос е следния. Така наречената щаб-квартира в Люксембург. А, защо точно в Люксембург се намира този централен офис? Има ли някакво техническо обяснение на а, този факт? дали няма някакви специални правила за одит, които ви карат да предпочитате Люксембург пред други места? И още един въпрос. Правилно ли разбрах, че през последните години ФСФ е бил аудитиран от PricewaterhouseCoopers? Мерси. Благодаря на колегата Сандагар. Следващия оратор. Аз мал, съм все още малко объркан. Разбирам, че през май 2010 година посред нощ е трябва да бъде взето решение за заделяне на 60 милиарда от европейския бюджет за ЕФСМ. Обяснението, което даде господин Бути, не ми се струва добро. Съгласно договора, правото за бюджетиране в Европейския съюз е прерогатив на Европейския съвет е, и Европейския парламент. Ние сме заделили тези 60 милиарда и използваме средствата. Това е част от европейския бюджет и Европейския парламент а, има само правото да бъде информиран как е възможно това аз грешно ли тълкувам договора или по някакъв друг начин съм се объркал, бих бил много благодарен, ако получа ясен отговор от господин Бути. Thank you very much. Uh... Благодаря. Кой uh, би искал да започне с отговорите на първия тур? Като че ли повечето от въпросите бяха обр... Е, насочени към комисията, но не съм съвсем сигурен. Кой иска да започне? Заповядайте. Okay. Uh, thank you. Uh, thank you again. Благодаря. Благодаря отново за въпросите. Въпросите към комисията първо. Като цяло и има споделяне на средства от Европейския съюз и от фонда е, или механизма за стабилност. Като критериите за първоначалните програми беше две трети на една трета съотношение. Като в случая с Гърция е, тези, това съотношение бе променено по различни съображения. След това средствата, които идват от европейския бюджет, там също имаше разпределение между инструмента за стабилност и механизма за стабилизиране. питате защо в първите програми повече средства се отделят от механизма за стабилизиране. Отговорът е по две причини. Първо, че инструмента за стабилност бе напълно нова институция, която първа се създаваше. Така че а, операциите по заемане и отпускане на средства на комисията вече а, е, действаха с, с а, е, програмата за финансово подпомагане и по, програмата за подпомагане на платежните бюджети. Така че а, е, механизмът за стабилност имахме повече готовност да работим с него, отколкото с инструмента за механизма за стабилизиране, а не инструмента за стабилност. А когато през май 2010 година, действително посред нощ, преди е, отварянето на борсата в Токио, много неща бяха направени както трябва, а някои бяха направени почти както трябва. Това, което осъзнахме е, в последствие, че тези 440 милиарда, които а, се отпускаха за инструмента за стабилност, за да може да се е, защитят е, дейностите по проекта, трябваше да бъдат оставени на страна известни средства, които всъщност намалиха наполовина възможността да отпускаме средства. Инструмента за стабилност, е, условията му за лихвените проценти е, за страните, които получават средствата, бяха по-високи. След това си дадохме е, сметка, че това не е най-добрият вариант и последствие условията се промениха. Така че в инструмента за стабилност бе около 0,1% по-скъп от средствата отпускани по механизма за стабилизиране. И за да подпомогнем ефективно страните, съветът реши в този момент да направи едно споделяне на средствата и да сложи, да вземе повече средства от механизма за стабилизиране, отколкото инструмента за стабилност. Защото лихвения процент беше с 0,2% по-висок в инструмента за стабилност. Така че тежестта за страните, които заемат средства, беше по-голяма. Трябва да не забравяме, че докато механизмът за стабилизиране има 60 милиарда, в момента поетите ангажименти по механизма за Ирландия и Португалия са по-малко от 36 милиарда. И не се планира да се използват по-нататъка средства по механизма за стабилизиране след юли, когато вече ще започне да действа напълно новият механизъм за стабилност, ЕСМ. И мога да кажа, че експозицията на европейския бюджет по програмата за подпомагане на платежните, платежния баланс е се отвоила до 55 милиарда, от които 11 милиарда в момента са поети ангажименти. По силата на член 122, това бе правното основание за създаване на механизма за стабилизиране и нека да ви прочета какво се казва в договора – алинея 2 от член 122, там се казва, че когато страна членка изпитва затруднения или е сериозно заплашена от тежки затруднения от природни бедствия или изключителни обстоятелства извън нейн контрол, съвета по продължение на комисията може да отпусне при определени условия финансова помощ от Европейския съюз на съответната страна. Председателят на съвета е длъжен да информира Европейския парламент за взетото решение. Това е правното основание. Член 122. Тук се формулира ролята на парламента. И следва да кажа, че правното основание за механизма за стабилизиране бе избран но след резолюция на парламента, който е, призова комисията да създаде програма за спешна помощ по силата на член 122. И ако трябва да коментираме не толкова ограничително тази клауза, а, този, тази интерпретация всъщност е, е интерпретация, когато се предвиждат обстоятелства, освен е, природни бедствия. Да допълня отговора на господин Бути за взаимоотношението между инструмента и механизма. Ние имахме и съображение, че е, като начало инструмента за стабилност бе създаден като временен инструмент и имаше правни изисквания, особено от една страна членка, която твърдеше, че инструмента трябва да бъде активиран само когато е необходимо и когато се събрани средства, когато има ясни основания за задействане на инструмента – за това по-малко средства се отпускат от инструмента за стабилност. А след това обясни господин Бути защо преминахме към механизма. Освен това, имайки предвид, че този инструмент е временен, той няма да прекрати съществуването си до 2013 или 2012, защото той ще е, съществува до момента, до който има нужда от управление на съответните е, дългове, които продължават да бъдат обслужвани. Искам да отговоря на въпроса за техническите данни. Защо седалището е в Люксембург? Най-напред е, Механи... Инструмента за стабилност се подкрепя от Европейската инвестиционна банка. Имаше много малко хора, които работеха за него. А, трябваше а, много дейности, счетоводни дейности да се аутсорснат и тези дейности бяха поети от Европейската банка в Люксембург. За това Седалището е в Люксембург. В момента ние сме в сградата на EAVB. Това е много практично. механизма за стабилизиране също е в Люксембург и екипа на Томас Герасимов също е там. Координацията така е по-лесна. Има доста такива технически предложения, от държавите членки, защо седалището да е в Люксембург. Това са предимствата е, от чисто практическо естество. Сега, защо аудитора е Pricewaterhouse? Е, преди две години взехме това решение и е, за това тази фирма е нашият аудитор в момента. Председателят Искам да помоля за, кратък, за кратки въпроси е, през втория тур госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Аз имам три въпроса. Най-напред по отношение на е, механизма за стабилизиране. Ние казваме, че в екстремна ситуация е, ще, са, необ... ще са необходими средства от, няма да са е, необходими средства от държавите членки, но в крайна сметка тези 60 милиарда откъде идват? От европейския бюджет или от държавите членки? И на второ място, а, е, дали а, е, държавите членки не би трябвало да финансират една такава екстремна ситуация? На второ място, а, за инструмента за стабилност. Дали този механизъм ще продължи да действа по определени програми? Има ли причина за това, след като той официално ще прекрати дейност? А защо персонала е един и същи е, и след като персонала е един и същи, борда на директорите, аудиторите е, също ли са едни и същи? И кой е отговорен за договарянето на предварителните условия. Когато аз зададох първия въпрос, отговорът беше, че комисията следи съответствието на договарянето на предварителното условие за нещо друго. Европейския семестър ще има ли влияние върху това договаряне на предварителните условия и каква ще е ролята на комисията? Господин Андреасен, благодаря, господин председател. Аз имам доста въпроси, но ще се опитам да съм кратък. Най-първият е, от тях е, към господин Ави. Интерес, е, конфликт на интереси. За това става дума. По какво се ориентирате? Кои са вашите критерии? Коя е дефиницията на ОСР? Или пък имате с ваша дефиниция? Какви са критериите за установяване на конфликти за интереси? И какви механизми за разрешаването на тези конфликти съществуват? Моят опит, нашият опит сочи, че ако някой от държава членка бъде предложен за, някаква, за някакъв висок пост, то той много внимателно се, се преглежда за конфликт на интереси. Към господин Бути. Кой поема е, оперативните разходи и административните разходи на вашата институция? Ясно ми е, кой носи отговорността за разходите на комисията за администрация, но в рамките на допълнителните задачи на комисията. Има допълнителни административни разходи и тези разходи вероятно ще се покачат. Кой ще ги поеме? И третия ми въпрос е също към господин Бути. Малко съм очуден от вашия оптимизъм за автоматичността на възвръщаемостта на средствата от държавите членки. Всички експерти тук знаят, че в момента имаме огромни проблеми за отделяне на средства от държавите членки. Е, когато общностният бюджет е в трудности, както беше в края на годината, когато имаше само 4 милиарда, е беше много трудно да се вземат 40 милиарда от държавите членки. И вие казвате, да, в рамките на един кратък механизъм, на кратък срок, а, могат да бъдат обслужвани дългове, ако те не могат да бъдат обслужвани. И така общностният бюджет е защитен чрез средства на държавите членки. Сега аз не съм много убеден от вашия, във вашия оптимизъм. Не ме убедихте много. И накрая, Уотерхаус показа в изследването си, че в член 2, когато става дума за механизма за стабилизиране, са залегнали някои разпоредби за политиката на механизма. В какъв, моят въпрос е, в какъв срок комисията ще реагира на тези предложения. Господин Гайер. Благодаря. Ако добре съм разбрал, тези 60 милиарда се ангажират от европейския бюджет като обезпечение, гаранция. Но въпросът е, плаща ли се за тези гаранции? В момента на международните пазари тази цена е 0,3-0,5%. Тоест, ние получаваме ли нещо от това, че се предоставят тази, това е обезпечение? Агенциите за кредитен а, рейтинг Отчитат ли е, факта, че се отпускат е, гаранции от 30-40 милиарда? Второ, Европейската комисия и нейните служби са се противопоставили една банкова институция да може да се произнася върху транзакции на международна финансова институция защото по съображение за запазване на финансовата стабилност. Парламента гласува в тази посока и за това искам да ни обясните защо съвета се противопостава. И ако има основания за това, за този отказ, не е ли редно да се създаде един наднационален инструмент за надзор? в края на кращата нашата комисия от 4 години настоява за механизъм за надзор. Видяхме как се загубиха а, рейтингите от тройно А и няма никакъв а, независим орган за банков надзор. Комисията отказва, отказва това наше искане. Искам да попитам защо. И второ, Смятате ли, че може да се направи, да се формулират юридическите правомощия на подобна институция по определена правна основание? Това бяха доста дълги въпроси, но моля отговорите да са кратки. Нека отговоря за продължението на инструмента за стабилност – Това трябва да се види в контекста на действащата финансова, на актуалната финансова ситуация. Ние сме имаме становищата на политиците на международната общност, че ни трябват достатъчно силни финансови предпазни механизми. Съществуващите отговорности и задължения трябва да бъдат обслужвани от инструмента за стабилност, докато съградим предпазните механизми на механизма за стабилност, на новия механизъм. А, това само ще усили действието на предпазните механизми и бюджета ще бъде увеличен с над 500 милиарда. А, а това е по принцип двигателя на <clears throat> нашата политика. На второ място, предварителните условия и тяхното договаряне. Мисля, че беше ясно. Механизма за стабилност ще разполага с такива предварителни условия, така както беше случай за предишните два инструмента. Те трябва да съответстват на на, законодателство, на законодателството на Европейския съюз. Um, uh, Може би аз е, сега ще започна с е, това, което поема разходите на ЕСМ. Е, ФСМ ще бъде като подобен на МФС и Банката за възстановяване и развитие. Тоест ще генерира а, някакви а, приходи. Няма да работи за печалба. Но а, подобно някои други международни финансови институции ще има собствен отчет за приходите и разходите. А, по отношение на конфликта на интересите, а, а, е, е, ФСМ ще следва най-добрите международни е, практики, т.е. ние е, проучваме какво правят други международни институции по този въпрос, за да избегнем конфликт на интересите в нашата институция. И накрая въпроса за аудиторите, дали ще имат едни и същи аудитори, Структурата е малко по-различна. ЕФСФ е е частно дружество, в този случай аудитора може да бъде PricewaterhouseCoopers или някой от неговите конкуренти. В ЕМС структурата ще бъде по-различна. Тя ще има съвет на аудиторите с петима члена и външния аудитор може да бъде всяка една фирма, която участва в търга за избор на аудитор. Така че не е задължително аудитора да бъде един и същ, тъй като и структурата е различна. Мисля, че такъв ще бъде е, е, подхода, но това ще стане след като ЕМС бъде създаден от 1 юли нататък. Благодаря на господин Анев, господин Бутин. Благодаря. Много важни и много е, интересни въпроси. Нека да отговоря на една част от тях. Първо, какви са ангажиментите на страните членки, дали те ще плащат или а, европейския е, бюджет. В края на краищата е, европейският бюджет има специални правомощия, свързани с тази тема. преразглеждането на европейския бюджет в случай на нужда и факта, че страните членки са задължени да направят това, аз обясних, че в изключителни случаи комисията ще се обърне или към страните членки, или ще се възползва от собствените си средства. В регламент 1150 от 2000, регламент 12, е, член 12 задължава страните членки да реагират на искането на комисията и а, също обясних, че има срок 14 дни по механизма за стабилизиране задължение на страните членки да реагират за а, изплащане. И ако има ранно предупреждение, че това изплащане на вноска няма да се случи, по член 12 комисията може да предприеме съответните действия и тогава страните членки ще бъдат задължени да отговорят на искането на комисията. Второ, какви са разходите за управление? За комисията, както казахме, ние много внимавахме да спазим а, хармонията между условията, а, предвидени в механизма за стабилизиране и новия механизъм за стабилност. Тоест, условията са едни и същи и в трите инструмента. Те се е, прилагат към съответните програми, за които се търси финансиране. Така че разходите, свързани с надзора, са на Пълно съобразени с общия режим на надзор на комисията. По пакет от 6 законодателни мерки. Тези условия са направени по-строги, по-целенасочени, изпълнението е по- точно именно с цел програмите да се изпълняват изцяло освен това се предвиждат и превентивни мерки, за да се предотврати е, сценария, в е, който евентуално една страна членка ще е, обяви фалит. В новото законодателно предложение от две законодателни мерки, което се обсъжда в момента с парламента, ние подсилваме допълнително тези условия и предвиждаме и условия и мерки за периода след приключване на дейността на програмите – За... Така че не би следвало да се мисли, че в този период след приключването им ще бъде отслабен а, надзорът. За... Значително са засилени изискванията и в а, пакета от 6 законодателни мерки и в обсъжданите сега две нови законодателни предложения по отношение на изпълнението на програмите и периода след приключването им взаимодействието на европейския бюджет и това а, как, какъв рейтинг получава Европейския съюз. А, той получи тройно А. И тази оценка е дадена главно от а, степента на доверие във възможността за отпускане на кредити подкрепено от бюджета на страните членки. И нека да подчертая, също така основен аргумент бе и консервативното управление на бюджета за получаване на този рейтинг. Агенциите за кредитен рейтинг също отчитат и факта, че имаме достатъчно марш е, за изискуем капитал и е, механизма за стабилизиране и съответните условия гарантира, че е, европейския бюджет ще продължава да има рейтинг тройно А. По въпроса за Европейската банкова Европейския банков орган. Няма инструменти за спасяване, които да са ангажирани с банков лиценз. Но ние даваме известни правомощия на банковия, на Европейския банков орган, именно една по-разширена възможност да оказват подкрепа по е, силата на инструмента за стабилност и новия механизъм за стабилност за рекапитализиране на банките. Е, Благодаря за тази интензивна дискусия, която се фокусираше върху перспективата на менеджера – към трите механизма. Мисля обаче, че сега е хубаво да се съсредоточим върху перспективата на Европейската сметна палата. За съжаление нямаме повече време за повече дискусии, но на следващи заседания може да продължим дискусиите по този аспект. Аз сега приветствам с удоволствие господин Калдера. Предлагам ви направо да започнете с вашата презентация. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, уважаеми оратори. Искам да благодаря на комисията и на госпожа Иванова за организиране на това изслушване, което според мен е много важно. И благодаря за възможността да говоря пред вас Инициативата на тази комисия, или по-скоро на да, да, да организира това изслушване по механизмите, беше в отговор на финансовата и економическа криза и Сметната палата приветства тази инициатива. Е, това изслушване заостря вниманието върху въпросите, както видяхме в предишните дискусии, различни перспективи бяха показани. Мисля, че най-важното е да задълбочим разбирането си за общите програми. Има, може би, риск, е, риск от повтаряне на някои неща в отделните презентации, но Важното е да задълбочим общото си, общото си разбиране по проблема. Още от 2010 е, година Сметната палата подчерта, че Европейския съюз като цяло трябва да създаде да насочи основното си внимание върху някои основни принципи, които що се отнася до публичните средства. През ноември 2010 година Ван, господин Ван Ромпой подчерта това изискване. Е, това изискване бе отразено и в документа, който публикувахме през май 2011 година. Върховните одитни институции имаха заседание, на което доразвихме тези принципи, които бяха заложени в съобщението на комисията. Аз съвсем накратко ще се спра на тях. Тези основни три принципа са много прости. Прозрачност, отчетност и публичен одит прозрачност в, е, под формата на достоверна информация за използването на публичните средства и рисковете, на които те са изложени. Отчетност това означава публичния надзор върху хората, които взимат решения и хората, които управляват процесите. И публичен одит, който трябва да осигури информация за използването на публичните фондове. Европейската сметна палата е готова да работи за постигането на тези три принципи в контекста на механизмите, за които говорим днес. От наша перспектива, Одитните задължения и права на Сметната палата могат да бъдат разделени в три основни категории или в три различни инструмента. Има общи елементи, но също така има и значителни разлики, както бе подчертани от преждеговорившите. Аз ще започна с ЕМФС e и програмата за подкрепа на, на платежния баланс. Ще се опитам да не повтарям това, което бе вече казано. Ясно е, че имаме рамката на европейски договор. Тук Европейската комисия трябва да управлява и да администрира фондовете, гарантирани от Европейския, унион, е, Европейския съюз. Паричните потоци са отразени в финансовите отчети на Европейския съюз и това засяга всички операции, свързани с даване е, с, е, свързани с даване на средства, дългове и заеми. Това означава, че Сметната палата има пълно право за одит и има задължение да аудитира годишните отчети. Ние сме правили, те, изпълнявали тези дейности от 2008 година, като програмата за подкрепа на балансовите отчети бе, бе влезе в сила. Първите средства от ЕМФС бяха дадени през 2011 година и одита се извършва в момента. Отговорността за одита се допълва от правото за одит на качеството и резултатите се публикуват в специален доклад. Ние през февруари ще представим нашата програма. Е, започнахме през февруари да започнем по... Започнахме през, фев... през февруари да работим по програмата за подкрепа на баланса на е, е, за подкрепа на, на платежния баланс. Сега искам да се спра на гръцкия заем и ЕФС. Тук разликата е, че нямаме директна връзка с Европейския договор. Този инструмент е вече обсъден и тук няма връзка, няма е, директна връзка с европейския бюджет. тук става дума с държавите от е, е, еврозоната. Както бе споменато, Европейската комисия, Европейската централна банка имат ключова роля тук. Те установяват е, условията за даване на заем и условията на мониторинга. Ние смятаме, че отговорността е заложена в Европейския договор за е, одит на административните разходи на европейските институции е много важна и а, операционната ефикасност. Това се отнесе и за операционната ефикасност на, централната, на Европейската централна банка. Естествено, аз няма нужда да напомням на вашата комисия, че нашите ресурси са а, ограничени. Трябва да се спираме на определени приоритети по отношение на Европейския съюз и Европейския фонд за развитие, е, тези приоритети е, са свързани с оценката на риска и други фактори. И накрая имаме механизма, новия механизъм за стабилност. Това е най-новия механизъм и, както чухме, този механизъм би трябвало да осигури постоянния успех на това, което бе започнато с предишните два механизма. Преминаването от единия механизъм към другия механизъм бе вече осветлено. Но какви са практическите а, реалности те още не са ясно, поне що се отнася до инструмента за стабилност. Имам от наша перспектива, от перспективата на Сметната палата, ние нямаме право да аудитираме ЕМС като институция. Това е ясно. Въпреки това, се радвам да кажа, че е, в презентацията на господин Анев бе казано, че имаме право да излъчим един от пете члена на борда на аудиторите, който ще аудитира механизма. И Няма да се впускам в подробности за състава на борда. Е, това вече бе споменато, но подобно на инструмента на стабилност, Европейската комисия ще играе ключова роля в подготовката и изпълнението на економическата програма за адаптиране. Ще има оценка на риска, ще има преговор на предварителните условия и това, което ние трябва да вземем предвид е ролята на комисията като, също като надзорен орган. Но ако погледнем предизвикателствата, които, пред които ни изправи економическата криза, тези инструменти са всъщност част от един по-широк политически отговор. Искам да подчертая процеса, който трябва да бъде завършен в това отношение. Има редица мерки, които бяха предприяти, например Европейския семестър, по него говорихме миналата година. Имаме е, пакета от 6 мерки и е, фи, фи, фискалния, финансовия, финансовото споразумение. Има регулации на финансовия пазар и надзор, което доведе до е, създаване на три надзорни агенции и Сметната палата би трябвало да ги аудитира. Е, те, всички тези за всички тези одити е, качеството на статистиката е много важно. В момента завършваме одит за ефикасността на Евростат за създаване на достоверни статистики. В Европейската сметна палата и европейските институции имат отговорност да използват своята е, уникална позиция, за да допренесат до ефективно до ефективен, за ефективен публичен одит и прозрачност. Ето защо ние ще продължим да, да надзираваме развитията, така както сме правили и до момента. И това няма да го правим само в отговор на економическата и финансова криза, но и в отговор на оценката на целия ландшафт, който изисква прозрачност и одит. Сега да се върна на ЕМС. Според мен, одитните разпоредби на този механизъм носят между национален интердисциплинарен характер. Трябва да защитим с този механизъм целостта на еврозоната и на Валутния съюз. Господин председател, преди да приключа, искам да подчертая важността на сътрудничеството между Сметната палата и финансовите институции в Европейския съюз. Това, тази важност се вижда в дейността на контактната група. По този начин ние успяхме да изготвим общи позиции, които имат голямо значение за новата версия за Европейския механизъм за стабилност. Те имаха голямо значение за изготвянето на вторичното законодателство по механизма. Благодаря на всички колеги. Резултатите са положителни и, се вижда, че е, тясното сътрудничество е изключително продуктивно, особено що се отнася до одит на а, публичните средства. От името на Сметната палата, позволете ми, уважаеми депутати, да кажа, че ние и по-нататък ще се опитваме да ви помагаме в одита на публични средства, особено когато става дума за публични средства. Благодаря. Председателят благодаря, господин Калтера, не само за вашите въвеждащи бележки, от името на Сметната палата, но също така и благодаря за, вашето, за вашия пледар по отношение на одитния процес. Благодаря ви. Ja. Ich äh, darf jetzt äh, vom, von der europäischen... А сега э, ще слезем от европейската перспектива на национално равнище, перспективата на Националната сметна палата ще ни представи господин Хорст Ерб. Той е член на э, Федералната сметна палата. Освен това, ръководител на отдела за връзки с Комисията за публични отчети на Националния парламент на Германия и представя председателя на Федералната сметна палата професор Енгелс. Благодаря. Уважаеми господин председател, госпожо Иванова, уважаеми дами и господа, аз искам да ви благодаря за възможността да присъствам днес тук и да участвам в изслушването. Искам да ви поздравя и от името на професор Енгелс, който също беше много радостен, че въпросите на външния финансов контрол, който е свързан с, с финансовите пакети за стабилност, са толкова интересни, могат да бъдат представени тук пред вас. До сегашната дискусия и презентациите на представителите на комисията и, на, <clears throat> и представянето на механизмите показват, че тези механизми за еврото използват не само европейски пари, пари на комисията, съвета но и държавите членки. Тези средства са не само средства от общностния бюджет, а и средства от държавите членки. Е, е, така се задава въпроса, кой контролира тези публични средства, кой контролира от национална перспектива тези средства. В нашите страни в Европа, и това е, се разбира от само себе си, тези средства се аудитират от сметните палати. На национално равнище сметните палати уведомяват парламентите за резултатите на аудитите и по този начин упражняват външен финансов контрол. Тази контрол е необходим за публичните средства. Това е стандарт. Ето защо с загриженост взехме участие в едно заседание в Бундестака през юли миналата година, когато за първи път бе представен проект на договора за Европейския механизъм за стабилност. Остановихме, че в този договор няма мандат за независим финансов одит и контрол. Нямаше такова изискване. Имаше вътрешен одит, имаше изискване за вътрешна проверка и за вътрешен аудитор, но нямаше независим външен контрол. Това не е в съответствие с международните стандарти. Особено, що се отнася до стандарта ISA 5000. Е той постановява, че публични институции, които се финансират с публични средства, трябва да подлежат на външен одит. Този одит трябва да включва не само е, счетоводните документи, но също така и трябва да третира и въпроси за ефикасността на разходваните средства. Това са международните стандарти, които се прилагат за международни институции и за одитите, които на които те подлежат. Нашият финансов министр Кирпинг е, бе уведомен за тази ситуация. Ние обсъдихме в нашата е, е, политика, в комисия в Бундестага този въпрос и решихме да поемем инициативата, да се свържем с Европейската сметна палата, с националните сметни палати и да направим предложение за продоляване на този дефицит. Е, бе организирана среща през септември миналата година. Бяха представени представители на е, Европейската сметна палата, на националните сметни палати и целта на тази среща беше от една страна да се направи предложение за формулировка, за предложение за е, външен одит, това изискване би трябвало да залегне в договора. Сметните палати бяха попитани какви предложения могат да дадат. Оказа се обаче, че договора беше вече подписан на първи рунд, е, затова се запитахме какво, какви стъпки могат да се направят, за да включим все пак това наше изискване в договора. Предприехме по-нататъчни инициативи. Е, най-напред искахме да създадем един, един одитен комитет от пет човека. Е, представители на националните сметни палати трябваше да са вътре, представители на върховните одитни институции. Този борт трябваше да изпълнява одитни функции върху вътрешния аудитор и върху годишния отчет. Освен това, трябваше да се аудитира програмния менеджмент и финансовите рискове и трябваше а, този борт да се отчита да прави доклад по външния одит. Господин Кватера засегна факта, че от името на контактната група всички сметни палати бяха информирани за това предложение и е, нашето предложение бе подкрепено от всички страни. Господин Калера се свърза и с е, националните парламенти, свърза се с европейските институции и представи това предложение, за да могат европейските институции да го вземат предвид. Ние в Герма... от е, германска страна се свързахме също с националните парламенти и с финансовите министерства. Така че оттам се опитахме също да заострим вниманието върху една такава разпоредба. Е, инициативата беше значи от наша страна е, и тя беше според нас успешна. Има един такъв член 30 в, залегнал вече в Европейския механизъм за стабилност и той очертава реперите за това, което ние тогава от страна на сметните палати предложихме. Така че нашето предложение е залегнало в член 30. Ще има, значи, този одитен комитет, пет члена, трима от е, членовете ще са а, е, експерти от националните сметни палати. Освен това ще има и други експерти. Мисля, че по този начин работата на този орган ще бъде улеснена. Важно е, че тези е, хора е, са номинирани лично, това са лични мандати, т.е. Те, те ще са излъчени от националните сметни пал, е, палати. А, в текста е записано, че тяхната номинация е персона, но те не могат да получават указания за своята работа от своите излъчващи институции. Т.е. те са независими и трябва да действат по собствена съвест изисквания към тяхната квалификация, тези изисквания са също много високи. Това е също е уточнено в текста на договора. Освен това бе договорено борда да се отчита пред борда на, на управителите и този отчет ще бъде изпращан на националните парламенти и на, на, на парламентите на евродържавите, държавите от еврозоната, няма специална разпоредба как да се изпраща доклада на Европейския парламент, но мисля, че от досегашната дискусия стана ясно, че един такъв доклад със сигурност ще намери своя път и до Европейския парламент. И е така, е, член 30 беше една решаваща стъпка за осигуряване на външния одит. Въпреки това, е, според нас има допълнителна нужда за действие по отношение на текста на механизма за стабилност. Този март се срещнахме в Бон отново и направихме предложение за това как да се прецизира, как да се оточнат разпоредбите на член 30 и как да се третира, според нас, все още отворения въпрос във вторичното законодателство. Отворените въпроси във вторичното законодателство. Нашето предложение за вторичното законодателство беше да се оточни мандата, срока за мандата на членовете. Е, това е 3, ние предложихме 3 годишен мандат не бива да има интерес на конфликти и ние уточнихме процедурата на ротация за двамата члена, изпратени от националните сметни палати. Освен това, засегнахме и въпроса, че борда може и би трябвало да провежда одити по свое осмотрение и да избира темите, по които ще аудитира, например, менеджмента на риска, управлението на риска ще е една от темите. Но това бяха по-скоро препоръки. Те включваха и някои технически въпроси, например това, че да, е, да, да се консултират експерти от е, членовете на борда. Също бяха осветлени някои въпроси за разходите, е, коментировачни е, разходи, например, за експертите. Е, това са все важни въпроси, които биха могли да бъдат отразени във вторичното законодателство. Сега, както казахме, вторичното законодателство все още се обсъжда и се надяваме, че все пак тези въпроси ще, бъдат, ще намерят своето отражение в този текст. Благодаря за вашето внимание. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря, господин Ерб, за вашата презентация. А, тъй като времето доста напредва, давам думата на господин Ванденпос от Нидерландската сметна палата. Е, той представлява господин Кин Фендрикс, който не може да присъства на нашето заседание. Добре дошли в нашата комисия. Поздрави на господин Вендрикс. И сега очакваме да ви чуем. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, живеем в много бурни времена, дами и господа. Вчера нашето правителство падна. Е, същата вечер се разболя и нашия представител, който трябваше да бъде тук. Затова той днес е, отсъства. Поднася ви своите извинения. Е, с е, огромно желание искаше той да присъства, но няма да може. Затова аз ще представя неговото изказване. Дами и господа, е, висшите институции за одит имат отговорност да е, развиват отчетността и прозрачността на публичните дейности, когато се използват публични средства. Това е мнението не само на Холандската сметна палата, но на всички европейски върховни институции за одит – и нашите опасения са изразени в е, декларации и резолюции по отношение на финансовата криза и кризата на държавните дългове. В случая с механизма за стабилност и други механизми, които се създават в момента, европейските лидери вземат решения за огромни е, размери от публични средства, които се набират не само от еврозоната, но и от международни финансови институции. За да се получат съответната публична подкрепа за тези инструменти, трябва да има прозрачност, трябва да има отчетност на тези, които се занимават с транзакциите и трябва да има добър независим публичен одит на съответното използване на средствата. Според Холандската сметна палата, финанс... инструментите за финансова стабилност не отчитат достатъчно тези принципи и трябва да бъдат засилени изискванията за спазване на подобни международни изисквания. Три неща са необходими. Първо, достатъчно прозрачност под формата на надежна и навременна информация, включително национални статистики за реалното използване и за възнамеряването и за това какво се предвижда да се използва като публични средства и рисковете, които се поемат. Второ, пълна отчетност, включително публичен е, надзор над операциите и е, отговорност на тези, които вземат решенията и които управляват процес. Трето, публичен опит, одит, за да има информация за използването на публичните средства и съответните рискове, с което се засилва прозрачността и възможността за отчетност. Ако разгледаме новия механизъм за стабилност, той се създава на базата на международен договор, подписан от 17 страни членки на еврозоната – това ще е международна организация, юридическо лице по международното публично право. Както се е, изтъква в е, проучването на е, вашата комисия, ролите на управляващите тела на фонда са ясно описани и съответстват на международните стандарти. Но фонда не може да се вмести в е, законовия режим и институционалната рамка на Европейския съюз, е, независимо от това, че се наложи изменение на договор за функциониране на Европейския съюз. Някои е, страни, примерно Холандския държавен съвет, даде своето мнение и смята, че този избор, така като е направен, не е случайен ролята и компетенциите на Европейската комисия, на парламента и на Сметната палата, а и на съда са ограничени и не са включени сериозни важни разпоредби по отношение на демократичния и правен контрол. Е, докато ролята на Европейската комисия и тази на Европейската централна банка са ключови, т.е. те анализират степента на риска за финансовата стабилност на еврото, договарят меморандума за разбирателство с членовете, оговарят условията за финансовата помощ, наблюдават изпълнение, спазването на тези условия на практика. Независимо от това, няма достатъчно е, разпоредби за демократичен контрол и ефективен външен одит на задачите на Европейската комисия. Единствено е, се е, споменават е, тези теми в преамбюла и то по отношение на това, че трябва да се извършва надзор след като са формулирани програмите по силата на член 121 и 136. Въпросът е обаче кой ще проверява дали комисията е изпълнила задачите си по, фонд, по механизма за, съди, за стабилност както трябва. Управителният съвет, съвета на аудиторите. Съвета на аудиторите по силата на член 30 от договора дава единствено възможност да се извършват аудити по отношение на счетоводните отчети и заверяването на финансовия отчет на, на механизма борда от аудитори може да предприема независими одити и да има достъп до всички документи. Според а, холандското правителство, това са само най-основни е, разпоредби и те следва да бъдат разширени в вторичното законодателство. Втората камера на е, Холандския парламент а, е, прие две предложения – да се даде възможност за пълен публичен външен одит и да се вкарат изисквания за прозрачност и отчетност за разходването на фондовете по механизма. Както обясни нашия германски колега, върховните одит институции в Европейския съюз биха искали борда на аудиторите да има възможност по-общо да провежда одит. В момента се провеждат дискусии и ние сме изразили своите желания. Надяваме се, че посредством нашите правителства те ще бъдат спазани. Ако обаче това не се случи, тогава единственият начин за извършване на одит от резултатите на действията на фонда ще бъде специалните одити на Европейската сметна палата на дейността на Европейската комисия по силата на член 121 и 136 индивидуалните институции, е, върховни одитни институции на страните членки нямат право да направят одит на международна организация. Те могат само да проверяват националните правителства, което затруднява Европейския съюз да прави нещо повече по въпроса. Ние излагаме тези тези на нашия вебсайт. Е, изчита се вебсайта. Там се отразява и е, бързо развиващите се ситуации в тази област, като се надяваме, че по този начин ще се създаде повече прозрачност. За да може тъй като Европейската сметна палата ще има относително нова задача да прави одит на действията на Фонда за стабилност, до този момент тези правомощия, нейни правомощия са били ограничително тълкувани. Във всички случаи те по-скоро тези одити ще се извършват извън рамката на механизма за стабилност и само индиректно ще отразяват проверка на операциите на фонда. От е, гледна точка на фонда за стабилност, това едва ли е ефективна публичен одит. Е, според нас е, разпоредбите за прозрачност и отговорност са твърде слаби. Нищо не се прави в момента, с изключение на настоящото изслушване, да се подобри ситуацията. Според е, договора, Фонда за стабилност следва да публикува годишен доклад заедно с заверен счетоводен отчет и е, на всеки три месеца ще дава отчет за финансовото си състояние и е, печалбите и загубите. Това е по силата на член 27. Съвета от аудитори също ще изготвя годишен отчет и ще го предоставя на борда на управителния съвет. Този отчет ще бъде предоставен на националните парламенти, на върховните одитни институции, на членовете на фонда и на Европейската сметна палата. По принцип, е, много е, малка е степента на отчетност на е, механизма за стабилност и ние се безпокоим, че нищо не излиза в публичното пространство по отношение на тези доклади как може да има демократичен контрол и как може да се надяваме в такъв случай да ни подкрепят е, европейските граждани. Ние смятаме, че резултатите от одита, извършвано от одит, съвета на аудиторите, трябва да бъдат изнасени на интернет. Органите на механизма за стабилност не могат да бъдат, е, не могат да подлежат на отговорност, защото те са международни органи и не могат да бъдат, подлежат на отговорност в европейската рамка. Демократичния контрол и публичният надзор могат да бъдат осъществявани само в ограничена степен, в смисъл, че министрите на финансите могат да бъдат отговорни пред националните си парламенти, но само за отделната, за тази част от финансирането, която е поела страната а не като цяло за функционирането на механизма. Ние считаме, че това е проблем. Проблем е демократичния контрол. И а, тъй като а, този механизъм е постоянен това, и работи с а, големи средства, това проблема става още по-голям. Холандското правителство счита, че отчетността, която се дава на националните парламенти, надхвърля разпоредбите за други международни финансови институции, като Международния валутен фонд. Според е, холандското правителство, е, като се комбинира този факт с е, степента на ангажираност на европейските върховни институции за одит, всъщност не, не осигуряват достатъчно база за публичен и демократичен контрол. Ние считаме, че ограниченията на прозрачността и отчетността са много големи. Освен това, изложихме и загрежеността си за това доколко адекватни са режимите за публичен одит и прозрачността за резултатите. За нас това представлява сериозна заплаха за това, че, публика... общата... че обществеността няма да подкрепи е, дейността на фонда. Накрая нека да коментирам и други проблеми в е, област, където също има отношение за прозрачността, отчетността и публичния одит. А именно разхода на европейски средства в страните членки. От 17 години Сметната палата не може да се произнесе дефинативно за това дали се разходват е, правомерно средствата. Не, не винаги се обозначава ясно какви са проблемите и как да се под... постигнат подобрения. Холандското правителство преди няколко години искаше да даде отчет за това как се разходват европейските средства в Холандия с годишна декларация. Ние правиме това вече 6-та година. И до този момент само три други страни правят това Дания, Швеция и Обединеното кралство. В момента се провеждат преговори между Европейската комисия, съвета и Европейския парламент за новия финансов регламент. И темата отново се поставя и отново е предмет на спор. Съвета до този момент отказва да приеме предложението на парламента да включи задължително изискване за декларация на страните в финансовия регламент. Освен това, съветът отказва да се съгласи да има публична отчетност за отделните страни членки. Ако тези тенденции се приемат, според мен ние ще се върнем назад в реформата си на финансовото управление на Европейския съюз и ще нанесем неочакван удар на прозрачността, отчетността и публичния одит. Ние лично винаги сме действали за това тази прозрачност и отчетност да бъдат развивани. Аз смятам, че в близки години предизвикателството ще е да има силни силен режим на управление по отношение на финансовата стабилност и за изпълнението на европейския бюджет. От гледна точка на външният одит най-добрият начин е да има координация на две нива на европейско ниво и на ниво страна членка. Само с координирането на взаимодействието и взаимно подкрепящи се вериги на отчетност и контрол ще може да се подобри прозрачността и да се възстанови доверието на обществеността. Механизма за стабилност а, предвижда в ембрион вид възможности за координирани дейности, но смятаме, че повече промяна за прилагането на европейския бюджет и тук именно вие можете да играете роля. Благодаря ви. Ще отчетем, ще запишем всички въпроси, които имате и ще ви отговорим в писмен вид в последствие. Uh, Благодаря много, господин Ванденбос. Бос. Мисля, че към настоящия момент е ясно че въпросът, който беше повдигнат за това изслушване от нашата комисия е много важен. Мисля, че е необходимо а, да а, изчерпим въпроса да проведем дискусия. За това отлагам следващата точка от дневния ред за след обяда. Благодаря на господин Кратан, че е, е, се съгласи с това. Сега ви давам думата за изказвания и за въпроси. Първо ще дам думата на колегата Иванова. Благодаря, господин председател. Изцяло ви подкрепям за това, че давате възможност за дискусия, защото темата наистина е много важна. Първо искам да кажа, че е, съм много доволна, че дойдоха тук тук представители на Сметната палата и на националните аудиторски институции, защото това не се случва много често, но наистина има сериозни проблеми и сериозни опасения, изказани най-вече от нашия колега от Холандия. Имам въпрос към господин Калдера. Господин Калдера, във вашата презентация вие казахте, че МС не може да бъде аудитиран като институция. Може да бъде аудитирана единствено ролята на комисия комисията от е, е, Европейската сметна палата. Е, имам въпроси във връзка с пакета за управлението, който приехме миналата година. Той казва, че при че депозитите събирани от самите членки, с чиято валута е еврото, трябва да бъдат насочени, трябва да бъдат канализирани през ЕМС. Моят въпрос е Смятате ли, че а, по този начин, а, използвайки този механизъм, а, съдебната палата може да поеме своята роля в ЕМС. Втория ми въпрос а, е свързан с а, намерението, което изказахте а, да дадете становище за. А, а, за платежния баланс през 2012 година. Мислите ли, че това може да се направи за ЕМС в бъдеще? И въпрос към националните аудиторски институции. Искам да ви помоля да коментирате е, е, член 32 алинея 8 цялата собственост, всички фондове и цялото имущество на ЕМС а, трябва да бъдат а, освободени какво? От всички контроли и одити. От всички контроли и одити. Ако разгледаме един от основните документи за международни аудиторски стандарти, декларацията от Лима, в която се казва, че всички операции с публични средства трябва да бъдат подложени на одит от върховни е, одитни институции. Как можем да интерпретираме а, тези две различни твърдения? Защото за мен е трудно да разбера този член 32 алинея 8 и бих искала да ви помоля да коментирате. Благодаря. Преди да дам а, думата за отговор на въпросите, искам да, говоря, да благодаря на Марко Бути за активно участие в а, изслушването. Той, за съжаление, сега има други ангажименти и трябва да тръгне. Благодаря ви още веднъж. Се надявам да се видим пак. Първия въпрос беше отправен беше отправен към господин Калдейра. Заповядайте да отговорите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Иванова, за въпроса. Ще започна с последното, което споменахте. Сметната палата през 2000 2012 година наистина смята да инициира аудит на платежния баланс. Платежния баланс е, е, се аудитира вече от 2008 година, но за всички тези дейности финансирани със средства от европейския бюджет. Това се прави, това не е нещо ново. Що се отнася до ФСМ, механизма за стабилизиране – През 2011 година беше отпусната първата сума от европейския бюджет. Ще видим как това ще се отрази на а, а, счетоводния отчет за тази година. Получили сме всичко на време и ще го отразим в нашия годишен доклад. Що се отнася до по-специфичната работа, която трябва да се извърши за бъдеще, Разбира се, ние с интерес ще следим работата по приоритетните задачи. Това е приоритет за нашата работа през 2012 година. Може би ще продължим и след това, но както беше споменато от предишните оратори, ЕФСФ възнамерява да бъде удължен след периода. Така че ние можем да продължим да следим ролята на а, комисията. А ролята на комисията да следи страните членки да изпълняват своите задължения по меморандума за разбирателство. Как, що се отнася до аудита на МС, за момента Сметната палата като европейска институция няма мандат да аудитира европейския механизъм за стабилност като такъв. Разбира се, това, този механизъм за стабилност е междуправителствена организация, учредена извън Европейския съюз и това е така. Но, както ясно казах, Европейските институции играят роля в процесите на отпускане на средствата от ЕМС, чрез Европейската комисия във връзка с банката, съгласно договор за ЕМС. Така че има индиректен начин, по който сметната палата, ако прецени, че е подходящо и полезно, може да прегледа работата на ЕМС. И ще видим как работа на този механизъм ще се отрази на а, бюджета и годишното приключване на Европейския а, съюз. ЕМС ще разполага и с собствени ресурси, така че съвета на аудиторите на ЕМС ще бъде в привилегирована позиция а, и ще трябва да констатира а, счетоводните документи, а, които са аудитирани от външна аудиторска организация, отговарят на изискванията. Не казвам, че това отваря някаква вратичка или някакъв прозорец, но трябва да се гарантира, че сумите, които минават през европейския бюджет, а, а, се подлагат на одит от съвета на аудиторите от една страна и от друга страна от независимите външни аудитори на ЕМС. Мисля, че това са моите първоначални коментари. Uh, question... Благодаря. Мисля, че следващия въпрос беше отправен към господин Ерп. Господин Ерп, имате думата. Благодаря. Благодаря за въпроса, който ми отправихте. В член 32 не виждаме накърняване на одитния мандат на борда. Аз мисля, че в член 32 е заложен правния статус на статут на международната институция на приемащата държава. Това е уредено. В член 30, според нас, е, съвсем ясно уточнява, че бордът има неограничен достъп до всички информации и документи, които са му необходими за е, изпълняване на независим одит. Това по принцип е една, една, едно доста обширно право на достъп и по осмотрение на борда могат да се поискат всякакви документи и бордът има право да ги получи, за да изпълни, както казах, своя независим одит. Благодаря. Господин Ванденбург, искате ли думата? Не? Добре, в такъв случай имаме, имате думата за е, коментари и въпроси, господин Сендеркарт. Моят въпрос е към господин Калтера. Ние чухме много ясно от господин Ванденбос от Нидерландската сметна палата, Ние разбрахме от него, че националните сметни палати нямат правото да аудитират международни организации. Какво е вашето становище? Смятате ли, че това е така? Смятате ли, че е трудно национални сметни палати да правят одит на международни организации като механизма за стабилността? Втори въпрос. Имам чувството, че има разлика между становището на германската и на нидерландската сметна палата. Не зная дали това е въпрос на разлика в личността, в личностно становище. Може би вие самите сте на различно мнение, но въпросът ми е, има ли разлика в становищата на отделните национални сметни палати. Зная, че е имало, е, имало среща на националните сметни палати през март месец, където са обсъждани въпросите на Европейския механизъм за стабилност. А, интересни са ми резултатите от тази среща и интересно ми е също така да зная дали има разлика между становищата на отделните сметни палати. Благодаря, Пол Рюбик като следващият оратор. Благодаря, господин председател. Мисля, че за нас е много важно да знаем как ще изглежда планирането в бъдеще. До 2020 година ще бъде възможно Сметната палата, Европейската сметна палата да аудитира дейностите на механизмите, но какво ще се случи след 2020 година по отношение, например, поети кредити, по отношение на аудитиране на административните разходи? Трябва ни един бизнес план за следващите години, след 2020 година. Хубаво е да може да знаем какво ще се случва, за да знаем ние тук как да е, в нашата комисия как да тълкуваме е, данните, числата, които получаваме и да ги сравняваме с планираните числа. В момента ние планираме до 2020 година, това е нашия програмен период, но какво ще се случи с тези 60 милиарда евро, Ако, какво ще се случи, ако Европейския парламент откаже тези 60 евро, милиарда евро да бъдат подслонени някъде в финансовата рамка? И сега въпрос към германския колега. Имате ли конкретни цифри за това, какво очаква като възвръщаемост Националната сметна палата? какви, с какви цифри работите. Благодаря, Пал Ръбек. Благодаря. Два коментара. Първо, за техническия контрол. Не разбрах достатъчно добре за член 30 а, борда на аудиторите. 5 души плюс 3 или трима от тези пет. Така както е написан текста, е, борда се състои от е, пет души, включително. Тоест въпросът е 5 ли са или 5 плюс 3? И за техническия контрол, мисля, че е, всички видяхме как шефовете на правителствата, ръководителите на правителствата предложиха определен начин за действие. Ние имахме своите предложения, но тази, този борт на аудиторите как точно ще действа? Ще се възползва от сътрудници? Какъв ще е бюджета му? Освен това, е, тук в дебата въобще не засегнахме въпроса за е, независимия съвет на аудиторите, член 29. Много ми е интересно, че не се предвижда присъствието на независими аудитори в е, съвета на аудиторите. бих е, счел, че е по силата на член 29 трябва да се гарантира независимостта на тези експерти. И отново по техническия контрол мога да кажа, че много е, съжалявам, че няма да има банково лицензиране. Говориме за ред е, операции, които имат отношение към финансиране. Вие, доколкото разбирам, ще имате възможност да осъществявате и контрол на риска, но много различно от това да има възможност да се прави външен одит и възможност да се прави одит на дейността на една банкова организация. Основният проблем според нас е, е и политическия контрол. Къде точно ще се упражнява този политически контрол върху една институция, която ще управлява много значителни средства? Кой освен това ще оправдава тази институция от, от, за отговорността и това за мен са едни слаби моменти ръководителите на правителства и държави не приемат демократичен контрол в това отношение и смятам, че това е голяма грешка и се надявам, че тя ще бъде поправена. Аз лично винаги се съпротивлявам между тази битка между правителственото и общностното ние би следвало да можем да приемаме един или другия подход в моментите, в зависимост от това кой е по-ефективен. Но когато става дума за публични фондове, въпросът за демократичния контрол е изключително важен. Също, също така трябва да има и възможност за политически контрол от е, страна на обществеността и тези възможности липсват. За... Нека да признаем, че в... няма предвиден механизъм за освобождаване от отговорност. И е, тук е, това, че 17-те парламента национални ще могат да осъществяват контрол само за конкретната страна, добре, но няма едно измерение за общ контрол парламентарен на а, тези 17 страни членки. Всичко това трябва да се предвиди като един а, под набор от мерки за защита на нашето економическо управление, нашата валута и финансовата ни стабилност. Е, Благодаря. Вие засягате един много важен въпрос, когато вземем предвид, че става дума за такива суми, които са пет пъти по-големи от бюджета на Европейския съюз, то естествено този въпрос е много важен. Трябва да знаем кой контролира е, изразходването на парите, къде се включват директно избраните парламенти. И това е въпрос, към годин Ерб. Как вижда той ролята на националните парламенти? Как вижда той техния контрол върху този механизъм? Това е моят въпрос като допълнение към изказването на господин Оди. И още един колега, господин Молда. Благодаря. Аз искам само да подчертая, е, че съм абсолютно съгласен с това, което каза господин Оди. Е, тук няма парламентарен контрол, става дума само за между е, държавно споразумение. Ние е, според мен това е доста опасно и аз мога само да, да се съглася абсолютно с господин Оди. Благодаря. А сега давам думата първо на представителите на националните сметни палати. Господин Ерп, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите, които бяха засегнати. Може би на първия въпрос, дали има разлика в становищата по външния одит, разлики между германските и нидерландските колеги? В този смисъл искам да подчертая, че това, което презентирах пред вас е позицията, на която стъпват Европейските сметни палати, Европейската сметна палата. Това е резултата на засед... от заседанията в Бон и резултата от нашата среща през март. Нидерландските колеги и другите колеги от сметните палати бяха много активни. Е, това е общото, общото становище, на което, което аз представих. Това са общите оценки, общите предложения за регулиране на външния одит в договора и предложенията във вторично, за вторичното законодателство. Това представих пред вас. Естествено, вероятно има една пресечна точка, която включва различни становища. През март в Бон много усърдно обсъждахме въпроса за това до каква степен Сметната палата може да изпълнява одити на изпълнението, економически одити и се споразумяхме за формулировката, че трябва да има възможност одити, да, да се правят одити на програмата, одити на изпълнението. Сега до каква степен тези одити ще надхвърлят рамката която е постановено на, от съвета, дали ще има мандат за един външен одит на механизма за стабилност. Този въпрос не получи разрешение през мар- март. Има различни становища тук и мисля, че нидерландския колега имаше това предвид в своята презентация. Тук обаче трябва да подчертая, че от германска перспектива това са елементарни, но много важни въпроси. Трябва да има външен одит. И е много хубаво, че този одит отговаря на международните стандарти и за 5000. Сега, е, как е, в това се включват контролите на Европейския парламент или на националните парламенти? За Европейския парламент аз нищо не мога да кажа. От националната перспектива нещата стоят последния начин. Е, Германската сметна палата има възможност да следи дейностите на финансовото министерство във всички области и има право да ги аудитира. Но от германска перспектива това с, то идваме на границите на политическите решения тук. И при разглеждането на аудитите тук на този механизъм, това трябва да се вземе предвид и да бъде уважено тази констелация. Сега по отношение на въздействията на германския бюджет, върху германският бюджет. Има в Германия е, в момента обсъждаме различни законодателни пакети. Между другото и един закон за последващ бюджет, който е необходим за изпълнението на плащанията в брой към механизма за стабилност. Имаме едно средносрочно планиране в Германия до 2015 година и там тези предварително, из, предварително изтеглени плащания са взети предвид. А, това планиране е информатив, има информативен характер, то не е обвързващо, но информира парламента. Това са плащания от текущия бюджет и от бъдещия бюджет. 27% е приноса на Германия. И този процент трябва да го вземем предвид в нашия бюджет и за следващата година. В Германия имаме един пакет, финансов пакет пакет. Е, той има формата на една спирачка на задължаването. Той, е, този законодателен пакет предвижда 0,3% дефицит и е заложен в Конституцията, но има отворени въпроси. Това е, например, въпроса за критериите за дълга. Нивото на дълга в момент е от 80%. а Ние участваме и в програмата за стабилизация от 2015 година. От... А, трябва ос, а, нивото от 80% да го смъкнем на 60% за длъжнялост. Това са нашите мерки. Сега въпросът за борда и състава 5 или 5 плюс 3 члена. Трите члена са част от тези петте. Тоест, борда се състои от 5 и 3 от Трима от тях са представители на сметните палати. Един от Европейската сметна палата, а двама са от националните сметни палати и те ще се сменят на ротационен принцип. Значи ще има смяна според нашите представи между членове, които идват от страни, които имат по-голям принос към МС и страни, които и представители на страни, които имат по-малък дял, по-малък принос към МС. И... И още един въпрос. Остана, опитах се да му отговоря вече, но сега още веднъж. Кой контролира а, решението на национално равнище? Според мен, според германската сметна палата, този въпрос е политически. В Германия специално има едно голямо парламентарно участие във връзка с а, увеличаването и а, поставането на е, е, е, ЕФСФ на законова основа. В Германия парламента има доста големи права, т.е. важни решения, които не трябва да се вземат под натиска на времето, се взимат от парламента. В Германия Конституционният съд се занимава с този въпрос. Конституционният съд още веднъж подчерта ролята на парламента при взимането на такива решения. Смятам, че ако времето позволява, ако мерките не трябва да бъдат взети е, спешно, е, трябва да се гарантира участието на парламента и е така в Германия. Председателя, благодаря на господин Ерб. Сега давам думата на председателя на Холандската сметна палата. Uh, благодаря. Съвсем накратко да застегна въпроса за това има ли разлика в подходите наши, между нас и германския колега. Много до голяма степен въпросът е как ще подходим към отговора на този въпрос. Ние поглеждаме по-нашироко от холандска гледна точка. Холандската сметна палата е много доволна от това как се разви... развиват нещата. Много добре е, че се започва и дискусия за механизма за стабилност, че водеща роля в нея има и сметната, Европейската сметна палата. Това е много добре. Ние, е, това подчерта и нашият е, германски колега. Ние подходихме към темата на изслушването малко по-различно. За нас е изключително важно да огледаме работата на независимите одитни институции и трите основни критерии отчетност, прозрачност и е, публичен одит. Ние формулираме една идеална ситуация и се опитваме да разберем дали на практика има механизми тя да бъде постигната. Надяваме се, че е, заедно с е, германските си колеги, с европейските си колеги ще успеем да свършим съвсем немалко по отношение на публичният аудит. Председателят, благодаря. И следващият оратор, аз е, смятам, че ще отговоря съвсем набързо, защото времето напредва. Въпросът, който постави господин Зондергард. Действително, Европейската сметна палата има ясен мандат да извършва одит на европейските институции, но не и на международни институции. Разбира се, съществува а, тази пропаст, е, невъзможността да се извършва публичен одит и е, да се извършва демократичен контрол е, за тази нова економическа институция, създавана от страните членки на еврозоната. В момента това, което се случва, отговаря или е един адекватен отговор за дефицита на отчетност на настоящите механизми и търси се различен режим за новия инструмент, т.е. да има възможност да има публична отчетност пред Европейския парламент. Да има инструменти за прозрачност, да има отчетност пред, национал... пред националните парламенти края на кращата с влизането в сила на Европейския договор вече се върви в посока на отговорност, на интерговор междуправителствено ниво. Господин Рубин, действително Европейската сметна палата държи да осигурява не само за тези инструменти, но всички, за всички други, да осигурява едни обзорни доклади, е, включително и за Европейския парламент. И за това смятам, че ние трябва да можем, така както го правихме и до сега с становището за рисковете, пред които се изправя Европейския съюз, Смятам, че това е инструмент, който трябва да се използва в бъдещето и е, за да се прави преглед на финансовите инструменти, създадени по време на економическата и финансова криза. Дългосрочната е, задлъжнялост, зависимост от това кога е матуритета на съответните е, заеми, това също трябва да се отчита и а, ангажиментите, които са направени в а, рамките на тези 60 милиарда, ще продължат да тъкат и трябва да бъдат контролирани. С това приключвам. Благодаря, господин Калдер. Преди да дам думата на колежката Иванова да обобщи и да даде предложение за това как ще процедираме от тук нататък. Няма да пропусна възможността а, да благодаря от свое име за участието в изслушването, за това, че нашите гости дадоха много добра основа за бъдещата дискусия. Да благодаря на господин Жанкар, господин Анев и господин Бути, който вече си тръгна. Искам да благодаря на представителите на националните сметни палати, е, на господин Ванденбост, е, на господин Калдейра. Ние останахме с впечатлението, че вие много интензивно се е, занимавате с въпросите на контрола, публичния аудиторски контрол. А, аз също така обаче за себе си констатирах, че имаме нужда и от политически решения, за да можем да изясним откритите въпроси. Най-вече важният въпрос а, за огромните суми а, със средства на дънакоплаците, които са кумулирани в тези фондове. А, вие говорихте за а, една голяма празнота в публичния аудит, т.е. нещо, което липсва в този аспект. А, но а, а, на това място искам да благодаря на колежката Иванова, която организира това изслушване като докладчик по темата, предвижи дискусията по въпроса. Сега ще й дам думата за заключителни думи. А, и ще ви помоля да ме извините, защото трябва да тръгвам поради друг ангажимент. На това място давам думата на госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Аз на своя ред също ще благодаря на колегите, които участваха в този интензивен, но много интересен и полезен дебат. Ще благодаря и на нашите гости. Въпросите, които повдигнаха колегите, касаха някои важни аспекти. Е, например, каква е ползата между въвеждането на нов механизъм за стабилност на мястото на съществуващите до сегашни два. Също така паралелното съществуване е, на е, е МС и МФС. Господин Мълдър също така повдигна въпроса за правото на парламента да бъде информиран. Господин Гайер повдигна въпроса за разходите за управление, административните разходи, колко високи са те. Той попита комисията защо те са толкова оптимистично настроени по отношение на връщането на сумите беше повдигнат въпрос, е, е, важният въпрос за публичния контрол и ролята на Европейския парламент и на парламентарния контрол. Подкрепям е, господин Рюбик в неговото искане за това, което той нарече скорборд. Радвам се на това, което предложи господин Калдейра за изготвяне на доклад, даващ общ поглед на всички финансови инструменти. И наистина, за да обобщя дебата, искам да споделя с вас четири неща след това изслушване. Първо, ние не поставяме под въпрос необходимостта а, от използването на тези финансови инструменти и техния спешен характер. Те са от жизнено важно значение за спасяването на някои държави от евровата зона. Това, което поставям под въпрос е финансовото управление и публичния одит на тези институции, защото накопаците имат право да знаят как са изразходени техните средства, т.е. трябва да се упражнява демократичен контрол. В началото казах, че сумата, за която става дума 110 е милиарда евро и наше задължение е към гражданите и нашите избиратели е да упражняваме публичен контрол на тези средства. Искам да приветствам а, намерението на Европейската сметна палата да започне а, а, про, програма за контрол на платежния баланс тази година и да продължи по-нататъчния анализ на финансовите инструменти. И освен това, също нещо много важно, ние настояваме и ще продължаваме, настояваме за това Европейския парламент, парламент да играе е по- важна роля, такава каквато игра за годишните бюджети, освобождаването от отговорност за ЕМС, мисля, че от жизненно важно значение е Европейския парламент а, да разполага с цялата информация. Не само Европейския парламент, но и националните парламенти. Мисля, че трябва да продължим да настояваме за това Европейския парламент да бъде повече включен в този процес. Също така и в процесите на създаване на вторично законодателство връзка с този механизъм основен приоритет на парламента е да упражнява демократичен е, контрол и трябва да се разработят от тук нататък дейности, е, е, които, в които да участва Европейския парламент. Още веднъж ще благодаря на всички оратори и на колегите. Очаквам с нетърпение по-нататъчната ни работа по тази тема. Благодаря.